Okay, good morning. Um, I think we, we ought, we ought to make a... Уважаеми колеги, мисля си, че трябва да започнем работа, защото всички важни хора вече са тук. Е, имахме много интересни неофициални дискусии в колуарите. Но така, сега. Точка 6 от дневния ред последващи действия във връзка с делегирането на законодателни правомощи и контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителни правомощи от страна на комисията. Докладът първоначално беше изготвен от Комисията по правни въпроси във връзка с делегираните актове, така както са разписани в договора за да може да има процедурни насоки за това как да се работи по проекто законодателството. Имаше заседание на съвета на председателите на комисиите и се установи, че практиката в различните комисии е твърде различна в зависимост от това дали парламент успя да постигне това, което се предполага да бъде съдържанието на делегираните актове или това съдържание се прехвърля в актовете за изпълнение, където парламента няма никаква роля. Разбира се, както винаги, нашата комисия беше най-успешна при постигането на целите си и в становището, което аз правя, тъй като споразумението е, че председателят изготвя такова становище, аз подробно се спрях върху начина, по който ние в комисията КОН използваме опита и познанията на експертите от европейските надзорни органи. Също така говорих, че е необходимо комисията да осигури прозрачно за графика на приемането на делегираните актове и че парламентът трябва да има необходимото време да упражнява своите права на контрол, защото сме имали някои прискърбни случаи, когато изобщо не сме имали достатъчно време за надлежно обсъждане преди да се гласува в пленарна зала. Също така стои проблема и с периодите на лятната вакансия на парламента. И поставих този въпрос на съвета на председател на комисията, особено светлината на продължителния предизборен период през 2014 година. Предупредих комисията да не внася предложения по това време. Мисля си, че графикът е такъв, че все пак ще трябва да бъдат внесени и одобрени редица предложения, които имат спешен характер. Предполагам, че ще има процедури, които да заменят гласуването в пленарна зала в такива случаи. Но, разбира се, по време на този предизборен период едва ли ще има активна законодателна дейност. И имаме изменения от докладчика в сянка от социалистите и демократите Антолин, който е бащата на техническите регулаторни стандарти, за това не е изненадващо, че повечето от измененията вървят правилната посока и извежда на преден план на някои конкретни аспекти. Има и други изменения, които според мен са приемливи, обаче имам въпроси по едно-две изменения. И преди да дам думата за разяснения на авторите на тези изменения, бих искала да кажа какви са моите затруднения с конкретните формулировки и вие да ми обясните. Антолин, изменение 3. Разбирам точно какво казвате там и смятам, че е правилно, но това, което аз се опитвам да отразя е, че ние получихме информация от Европейския орган за цени книжа и пазари. Може би това е добре да бъде по-добре отразено в преамбюла това, което може би най-добре е да направим, да използваме вашата формулировка и след това да добавим допълнителни неща, за да може да се посочи, че е необходимо да има надлежни насоки. Мисля си, че е добре да има достатъчни насоки свързани с, с делегираните актове. Изменение 7. Ханс Питер Мартин. Вие тук помолихте всички членове да получат информация прекалено е това според мен, защото не смятам, че това е винаги задължително, но виждам, че има смисъл да може всички депутати, членове на Европейския парламент, включително и независимите, да получават необходимата информация. Може би трябва изрично да се посочи докладчиците в сянка, а останалото вече е работа на секретарията. Европейската комисия, разбира се, трябва да знае кои са докладчици в сянка и след това вече секретариатът ще разпространява информацията до всички членове на съответната комисия или всички депутати в Европейския парламент. Ханс Питер Мартин, а да, той не е тук, изменение 9. Предлага да се заличи конкретното позоваване на двата месеца за междуинституционалното споразумение, защото смята, че срокът е много кратък. Но мисля си, че е важно да се посочи, че това е един твърде кратък срок, особено когато има сложни въпроси. В нашия случай много често трябва да боравим с огромни обеми информация. Не съм убедена какво означава вашата формулировка в изменение 13, що се отнася до думата during по време на. Но може би това е чисто редакционна поправка, която можем да изчистим, когато обсъдим двустранно това. И в измени 15, Антолин, не съм сигурна дали винаги искаме искаме да привикваме тези органи да се обясняват при нас на изслушване. Мисля си, че този вариант трябва да бъде на разположение, но в момента, ако трябва всеки път да идват и да се обясняват пред нас, ще трябва да се срещаме с прекалено много хора. Така че, може би, трябва малко да променим това. Освен това, в първоначалния ми проект от текст отразих въпроса за назначаването на акционерите или по-скоро заинтересованите страни, защото те имат значение за процедурата. И това не е съвсем пряко свързано с делегираните актове, но сметнах да го включа. Тъй като контекста на назначенията трябва да имаме един подходящ график, защото иначе остават обичайните за подозрени. А все пак е добре да се разшири кръга. On, on така че това беше по измененията. Благодаря на всички, които дадоха своя принос, като внасяха изменения. Разбира се, всеки един от вас може да даде обяснение и разяснение. Антолин, имате думата. Thank you very much. Благодаря, Шарън. Ще обясня съвсем накратко измененията и дори повече от това смятам. Това не са изменения, а предложения по-скоро. И се радвам, е, че те са получили необходимата оценка и се надявам, че ще постигна консенсус по тях. Да, някои от въпросите са чисто редакционни и разбира се, докладчика по-добре знае английски, отколкото мен. Така че оставям това на осмотрение на нашата председателка. Искам много ясно да поясня, е, че регулаторните технически стандарти са създадени с цел да се създаде една специална категория делегирани актове. Това означава, че те са част от делегираните актове и са по-различни, не са същото като делегираните актове. Така че това позволява да се посочи категорично, че тези стандарти са една отделна категория, не са делегирани актове. И това е важно също така и за европейските надзорни органи. Освен това става дума за един много конкретен процес и за това по принцип може да има и други различни делегирани актове, без да има там технически аспекти. И има делегирани актове, които трябва да разчитат и на техническите стандарти. Така че този аспект искам да го разясня много ясно. Сега за съществените елементи. Тук искам да подчертая значението на много ясното позоваване на съответни инструмента. Било това законодателен акт, акт за делегиране или акт за изпълнение. И много ясно посочвам, че има някои основополагащи аспекти, защото задължението на законодателя е, се отнася до съществените елементи. И за това законодателят не може да прехвърля тези елементи на никой друг орган, нито пък на някакъв друг механизъм. В случай с Frontex също се говори за съществените елементи и смятам, че тези елементи са свързани с основните права или с значителните цели в политическата сфера, така че има поредица от съществени елементи, които са само задължения на законодатели. Законодателят не може да прехвърля тези задължения на когото и да е било друго. Да, разбира се, има други аспекти на законодателния процес, които се отнасят до регулаторни технически стандарти или други сфери, които могат да бъдат прехвърлени в делегираните актове или актове за изпълнение. Но отново говорим за задължението на законодателя изцяло да се занимава с съществените елементи. Това е част от поетата от законодателя отговорност. И също така това е свързано с демократичното разпределение на отговорностите. За това ни се струва, че трябва да се позоваваме на договора, който ясно посочва кои са съществените елементи. Мисля се, че това е достатъчно ясно и ние също трябва достатъчно ясно да го посочим. Сега механизмите за осигуряване на гъвкавост. Тук станох един важен и полезен според мен критерий, но разбира се, не знам какво ще реши Европейската комисия и също така съответните парламентарни комисии. Всички комисии са важни в тази сфера и трябва да има един човек, който да носи отговорност за дейността на конкретната парламентарна комисия. И може да се каже, че става дума за по-голямата част от досията и да се осигури последователност и съгласуваност между тези досията. Т.е. трябва да има някой, който да проследява тези процеси на изпълнение. И това би трябвало да бъде човек, който най-добре е проучил темата. И за това внасям това предложение. Другите въпроси са чисто редакционни и оставям на докладчика по становище да изчисти чисто редакционните проблеми. Не смятам да внася моите изменения едностранно. Мисля се, че докладчикът ще може да ги включи в окончателния текст на доклада по най-добър начин. Много ви благодаря. Thank you, Antolin. Благодаря, Антолин. Обедена съм, че ще получим текста. Извинете, аз не съм отворила документите на необходимата страница да видя, че вие сте докладчик от НП. <laughs> Ами, Искам да благодаря на Шаран. В нейния от доклад тя засегна основните точки. В началото на годината проведохме е, един опит, когато тези краткосрочни делегирани актове бяха въведени. Получихме обяснение от комисията, от госпожа Хилдегард, от името на цялата комисия. В бъдеще ще бъдем информирани своевременно, за да имаме достатъчно време за консултации и да бъдем по-добре включени в този процес. Това е правилният път. Въпросът е дали ще можем да го постигнем. Не само в ЕКОН, за целия парламент темата с делегираните правни актове е важно да бъде правилно оценявана. Искам да се съглася с Шерън по отношение на забележките. Първо, парламентът като съзаконодателен орган трябва да следи всички точки да бъдат включени в оригиналния текст на законодателните текстове. Второ, както каза Шерън, трябва да има прозрачност, трябва да се знае как е, всичко се планира по време трябва да се спазва един прозрачен график. Възможно е да се стигне и до забавяне, да, разбира се, възможно е, но като цяло предложението на председателят на комисията представлява основа за едно разумно становище. Това, което предложи колегата Санчес, трябва да изясним още веднъж нашата политическа група и там, където се метнем, че разумно социал-демократите ще го подкрепят. Но насоките, които Шеран предложи, може, можем да приемем. Благодаря. Thank you very much. I, I think... Благодаря ви. Мисля, че повечето от това, което каза Антолин, ще бъде прието искам да кажа, че също ние имаме много двустранни споразумения с Европейската комисия, ние като парламентарна комисия, за разлика от други колеги в парламента. Но ми се иска тези двустранни споразумения да не се окажат засенчени, отменени от е, по-общи споразумения. Свен, заповядайте. Като цяло, това, което мога да кажа е, че ние приветстваме вашия доклад. Също смятаме, че измененията на колегите са приемливи. Смятаме, че има един аспект, който вие също споменахте в уводното слово. Ние смятаме, че изменението на колегата Мартин е нещо, което ние можем да разберем като загриженост, но изменение номер 5 от Кей отразява проблема по-добре, като постига същата цел, която разбираемо иска да постигне господин Мартин. Ясно е, че независимите депутати искат да бъдат информирани за процедурата, но това може да се гарантира и по други начини. Мисля си, че сме на прав път като цяло и не виждам причини Шарън поради които да не можем да се присъединим към вас и да не подкрепим вашия доклад. Благодаря ви. Благодаря. И аз искам да кажа едно-две неща. Смятам, че е от решаващо значение да има процедура, по която се работи с делегираните актове и начина по който си взаимодействат институциите моите изменения са свързани с по- второстепени аспекти, разпространяването на информацията, за което току-що Свен говореше, стремим се да осигурим секретарията по-широко да разпространява информация. Вторият важен аспект е продължаването на работата, така че да бъде безпроблемно. Не искаме да се окаже че парламентът в, в новия му състав изведнъж да се окаже затрупан с огромно количество регулаторни стандарти. Важно е да се знае след изборите кой отговаря за кое досие и също така необходимо е да се помисли за назначаване на нови докладчици в сянка в различните политически групи, които да отговарят за делегираните актове. Така че да не остават нещата висящи във въздуха. Мисля си, че е важно да знаем кой ще отговаря за какво, иначе просто процесът ще излезе извън контрол. Също така, нека да не замислиме, че ние те първо се учим, а сега вече е време някои от процедурите да придобият официален характер. Радвам се, че преди около две седмици имахме среща с екипа от Европейския орган за ценни книжа и пазари. Те бяха много откровени и се надявам, че след като ни предоставихме нашите коментари към тях, те ще реагират на тях и ще постигнат това, което ние искаме те да постигнем. Но смятам, че този процес трябва да бъде поставен официална основа и да бъде свързан с повече двустранни контакти и обмен на мнение информация. Така че става дума за обмен на информация на подходящо ниво, по подходящ начин, в подходящо време и също така продължаването на дейността така че то да бъде безпроблемно. Що се отнася до изменение 15, то може би когато това се поиска от компетентната комисия, това може да бъде направено. Тоест, може би когато става дума за това да имаме изслушвания, да молим съответните лица да се явяват пред парламентарната комисия, когато парламентарната комисия го поиска. Може би това да уточни, когато поиска. Благодаря ви. Иска ли някой друг да се изкаже? Не. Добре, благодаря ви за вашите изказвания. Мисля, че Кей, вие казахте това, което аз смятах, че най-подходящия начин да подходим към изменение 15, т.е. да каним хората, когато не искаме. Ето, например, когато ние научим за нещо, което заслужава нашето внимание. Що се отнася до безпроблемното продължаване, да, има определени граници, в които могат да бъдат информирани координаторите, но, както си спомните, на едно от заседанието на координаторите, които имахме в началото на този мандат, ние разглеждахме ние разглеждахме този въпрос и говорихме за това, че когато има екип, е добре този екип да продължи да работи, но аз мисля, че има примери, в които можем да кажем, трябва да помислим за това. Мисля, че трябва да помолим комисията по правни въпроси да обясни как стоят нещата в междуинституционален контекст. И така, надявам се, че в скоро време ще мога да ви предложа компромисни текстове, но виждам, че повечето изменения се припокриват. Благодаря ви. Сега, с това приключихме с точка 6. Ще отложа седма точка, моя доклад по нефинансовата информация. Както знаете, има един предварителен проектотекст и основният проблем е как да оформим по подходящ начин съдържанието. Така че ще се възползваме от това, че можем да забавим приемането на този доклад и обсъждането на този доклад. Затова преминаваме към преразглеждане на Европейската система за финансов надзор и тук докладчикът е господин Гигулт. Свен. Може би ще се наложи да изясним. Докладчици в сянка все още не са дошли. Малко по-рано започваме. И защо не знам дали Свен е тук в парламента. Да. Жалко е. Не можем ли да започнем след 5 минути, докато дойде? Или какво мислите вие, госпожо председател? Смятам, че трябва да го обсъдим заедно и той трябва да бъде тук. Нямам проблем с това да отложим с малко. Сега 9.20. Е Господин Яков каза, че ще дойде след 5 минути. Добре. А, вие му пратихте съобщение. Okay. Uh, so we'll, we'll wait. I, I... Ще изчакаме. Съгласна съм, че е по-добре ще изчакаме и всички да се съберем 5 минути,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 Ganz, äh, als Einführung dieser Diskussion, ähm... В началото на нашата дискусия мисля, че този дебат за финансовия надзор ни занимава още от началото на този мандат. С голямо мнозинство, още в началото започнахме да обсъждаме тази тема. Проблемът не е, че имахме големи различия в парламента, поне не в голямо мнозинство. Нашият проблем беше, че спорихме с съвета доколко ни е необходимо и докъде трябва да се простират правата на съвместния финансов надзор. Тогава дискусиите се основаваха на доклада на Жак Телюзиер. Неговият доклад беше преобразуван от комисията в проекта от доклад. Имаше спор с съвета. Някои членовете на съвета вече не искаха да знаят нищо за определени точки от доклада на Телоразие, които бяха споменати след започване на кризата. Тоест, тази връзка трябва да си зададем някои въпроси и е важно да го направим и да подпомогнем работата, която към момента тече в комисията във връзка с този доклад. А, обстановката се промени, просто защото в момента съществува общ банков надзор за еврозоната и за други държави. Разбира се, това повдига определени въпроси. По отношение на останалата система на финансовия надзор в Европа – Както разбрахме вчера, и както вчера обсъдихме до каква степен а, общият а, механизъм за стабилност е включен в а, този общ банков надзор, надзор и как а, ще бъдат разгледани останалите области в тази връзка. Във все повече области, все повече държави по света вървим по, по посока на модел Twin Peak по отношение на финансовия надзор. Тоест, банките и застрахователите попадат под надзора на един орган, като целта е защита на вложителите и постигане на ефективност на пазарите. Този въпрос по отношение на тези две области до сега не сме обсъждали. По отношение на единия надзорен механизъм, става ясно, че в е, тази област не могат да бъдат поети задачи, няма правомощия за това. По отношение на системата за финансов надзор, надзор извинете, съществува и дебатът Мерони и според мен трябва да обсъдим какво ще правим с оглед на решенията взети от Европейския съд. Да, там се говори един много интересен език, защото решението по дело Мерони определя съвсем ясно какво трябва да бъде включено в а, а, нашия надзор. Но ако получим някакво разяснение, което да бъде по-ясно ориентирано към демокрацията, мисля, че ще трябва да направим нещо и комисията също не трябва да отказва да прави това, поне ми, так, аз мисля така. Следващият въпрос, по мое мнение, е какво става при оценка на надзорния орган – къде в момента трябва да се постави основният фокус. Тоест, от гледна точка на а, честната оценка от страна на този орган. Мисля, че беше свършена добра работа в много области, постигнахме напредък. Сега ще се гласува в трите органа в Европейска централна банка също, също ще се гласува. можем да видим, че трите основни органа винаги са правили неща, които основните действащи лица не са харесвали във връзка с общия пазар. Не става въпрос само за споровете и за стрес-тестовете, за подобряване на собствения капитал. Следващата точка че ако разгледаме отделните задачи, които ние като законодател сме дали на трите надзорни органи, със съжаление ще установим, че тези задачи, правомощията, никога или на практика никога не са били използвани. Мисля, че тук трябва да си изработи мнение по този въпрос. Дали наистина можем да кажем, че нямаше криза Имахме, а, имахме разработени мерки в средата на кризата, но те не бяха използвани. Имахме а, член 18, след имахме въпроса за нарушаване на европейското право. Така ли беше наистина? Дали наистина във, всичките, във всички 28 държави се спазва европейското финансово право? Аз се съмнявам. На практика обаче нямаше случаи, в които държавите членки бяха приканвани да дадат отговор. Тоест, че правилата на вътрешния пазар се прилагат пропорционално и равноправно. Това, дъл... се, това се отнася и за задължителното решаване на конфликтите. И това не беше прилагано не можем, да се, не можем да кажем също, че и трите надзорни органа винаги са на едно и също мнение. Понякога в областта на делегираните актове на правоприлагането се стига до закъснения. Това разбира се е свързано и с ресурсите. Това също трябва да бъде обсъдено, но при всички случаи трябва да се каже, че дори и правомощията, които дадохме тогава, не бяха използвани правилно, не бяха реализирани. Трябва да си направим изводи от това. Един от възможните изводи е, че както и преди тези надзорни органи имат междуправителствен характер. Има прекалено много играчи. Като че ли служителите в тези надзорни органи не представят достатъчно въпроси за решаване пред съответните правителствени органи. Един пример. Аз говорих с различни служители от надзорните органи. За всеки надзорен орган ефективното и навременно ефективният и навременен достъп до данните е от изключително важен. Ние предоставихме компетенции на тези органи. Можеше да се искат дати, ние им ги предоставяхме във формата, в който те го искаха, а те от своя страна можеха да ги предоставят. Но тези права почти не се използват, защото се счита, че в съответната надзорна комисия, в надзорния съвет, това не е необходимо. Не е необходимо да се поставят такива въпроси. Това означава, че сме дали на надзорните органи права, но те не смеят да ги прилагат, защото смятат, че в комисиите, които вземат решения, няма мнозинство. Във важни области се стига до липса на действия от страна на задорните органи. Няма решение, което води до фрагментиране на вътрешния пазар тогава съществува опасност и то голяма да се дава приоритет на определено фрагментиране на финансовите услуги на вътрешния пазар. По този въпрос много пъти сме дебатирали, вземали сме решения, дори и в в нашия последен доклад по отношение на бюджета го повторихме отново и трябва да се придържаме към нашето становище, както сме го правили и в миналото. И на последно място искам да насоча вниманието към микропроденциалната страна и до макропроденциалната страна. Там се установява почти същото. Европейската централна банка не е най-обичаният орган въпреки че макронадзорът е от голямо значение. Според мен, що се отнася до реформата на финансовия пазар, там не е постигнат достатъчен напредък. Има склонност отделни действащи лица да бъдат натоварвани, да бъдат регулирани с задачи до най-малката подробност. Но Например, големи задачи, като щетводните стандарти, като буферите, такива сериозни въпроси, като че ли не получава достатъчно внимание. Може би кризата не е доста... подходящият момент за такива а, намеси, възможно е. Същевременно, по отношение на законодателството, бяха представени важни становища, които по, бяха допълнени по интересен начин от Европейската комисия. Например, господин Драги вчера повтори, имахме, имаме нужда от симетрични правила в а, областта на буферите за платежоспособност на финансовите пазари. Нужни са ни повече правила за кредитите, и имаме нужда от повече правомощия в областта на финансовия надзор, но за съжаление предложенията на тези органи изобщо не са желани. Първоначално комисията ги прие изцяло и трябва да кажем и критично към нас, че те не бяха включени в законодателния процес. Трябва да помислим как можем да засилим ролята на общия надзор, който често е много по-важен от деталния надзор. Как можем да засилим тази роля? Какво можем да направим, за да за да бъде постигната по-голяма ефективност в тези процеси. Сега ми е много интересно какво, бих, какво мога да ще чуя от вас, и ще кажа, че този доклад е изготвен в духа на сътрудничеството в парламента. Важно е ние да дадем своя принос, защото това е основата, с, коя, с помощта на която ще можем да продължим обсъждането в съвета. Благодаря ви. Благодаря. По отношение на докладците в Сянка, Астрид, дали искаш да вземеш думата? Не, нямаше защо да ме чакате да дойда, но аз искам да кажа нещо. Искам да поздравя докладчика Геголд. Искам да му пожелая успех. Искам да кажа следното обаче. вероятно е преклено рано да се каже нещо по обсъжданите въпроси. Вие ме познавате, знаете как се изказвам. Може би ще трябва да кажа нещо по практическите процедурни въпроси. Имаше инициативи, доклади, по отношение на системата за европейски надзор, която в момента се променя изцяло. Този надзорен механизъм в момента търпи цялостна промяна. През 2010 трите европейски надзорни органа приеха нови документи и се считаше, че комисията трябва да представи доклад за начина на функциониране как ще, се движат, как ще функционират тези органи до 2014? Дали не се взе решение да не се чака доклада на комисията и да се представи инициативен доклад? Да, това го разбирам, но съм скептична дали това ще свърши работа. Но пък и не съм изцяло против тази процедура. Ако обаче вземем предвид, че самият Европейски парламент поиска изготвянето на доклад относно функционирането на тези три органа. Този доклад трябва да бъде представен през октомври, доколкото знам. Ако някои хора не искат да чакат доклада на комисията, трябва поне да изчакаме поне доклада, на, доклада който самият Европейски парламент е поискал – не знам на каква цена ще могат да се правят нови предложения. Това трябва да стане ясно и мисля, че не трябва да ставаме смешни. Сигурна съм, а и ние знаем, че ако работим прецизно и действаме по един и същи начин, сме много силни. От друга страна, може да се каже, че сме слаби, ако правим нереалистични предложения. По отношение на предложението, някои забележки. Трябва да се изходи от текущата ситуация. И, да, имаме вече тази тази едина система за надзор. И не знам дали сега има смисъл да се правят някакви големи планове или пък някои неща да се поставят под въпрос. Да, всичко това беше направено с нашето съгласие, ясно е. Ролята на ЕЦ, ЕЦБ би имала основни основно влияние върху функционирането на надзорните органи. Не бива да се връщаме там, но трябва да направим анализ как функционират всеки ден агенциите. Тяхната работа трябва да се подобри там, където това е необходимо. Затова трябва да изходим от, от конкретни неща. Втора забележка. Съществуват значителни различия по отношение на надзора на банките и надзора на застрахователните дружества. Нормално е трите европейски надзорни органа, които бяха създадени, да притежават специфични за конкретния орган правомощи и задачи по отношение на ежедневния надзор. правилата за функционирането им от друга страна трябва да бъдат общи по отношение на начина на гласуване и така нататък. Не мисля, че е разумно, освен ако не искаме да постигнем една изцяло разделена надзорна структура, като разработим съвсем различни правила за всяка една, за всеки един орган. И третата забележка. Би било добре, ако опростим нещата навсякъде, където това е възможно, а не да правим точно обратното. Аз ще прочета подробно докладите, които бяха представени и които ще бъдат представени. Искам да се срещна и с отговорните лица за надзорните механизми в Европейския съюз. Смятам, че трябва да се разберем помежду си и да постигнем единодушие. Така всеки ще бъде доволен и всеки ще се чувства длъжен да подобрява нещата в своята област, за да имаме един надзор в Европа. Това е важно за мен като докладчик в сянка за моята политическа група. Благодаря. Благодаря, Толин. Благодаря. Мисля, че нашият принос трябва да бъде в посока да проведем проверка и то в този начален период трябва да проведем проверка, контрол, да реагираме на тези въпроси, където са посочени различните проблеми. Това би била целта ми на първо място. Има и други теми, обаче, които също са важни, които не биват да забравяме. Европейските системи за надзор са нещо ново и за това трябва да се занимаем с тях. Важни са аспектите по отношение на бюджета, ресурсите, националните органи. Има и още нещо. Това е надзора в финансовия сектор. Имаме много нови неща, много нови правила, но мисля, че европейските надзорни органи могат да допринесат също в тази посока. По отношение на разработването на правила, мисля, че е много разумно да разработим документ, от който да е от техническо естество. Добре би било, ако публикуваме един въпросник, който да бъде представен пред органите. Това може да бъде направено докладчика или пък да го направим заедно. По този начин можем да подпомогнем нашата работа. Тук става въпрос за много важни неща, които са от значение. Например, дейностите по медиация, също така кризата в Кипър – тогава е, Европейската банка на европейските надзорни органи почти не играеха роля. И сега въпросът е какво може да бъде направено по-добре в бъдеще. Как можем да подобрим достоверността на стрес-тестовете? Това е важно за ежедневието, за практическия аспект по отношение на надзорния, контролния механизъм. Има и други неща, които са от значение, които трябва да бъдат задълбочени. Например, този единен механизъм за надзор, ние като Европейски парламент трябва да настоим този въпрос да бъде разглеждан сериозно по отношение на качеството на а, активните дейности. Този единен надзорен механизъм какво може да, бъде, какво може да направи сам по себе си и в взаимодействие с останалите органи. Тогава прозрачността ще бъде гарантирана и няма да има различни правила на играта. Както казах, практическите правила са важни и да се върна на бюджета. Имаме нужда от финансова автономия, това е важно. По въпроса за контрола вече говорих. Мисля, че тук можем да се опитаме да направим допълнителни усилия, защото това са важни въпроси. По отношение на стимулите също, те са важни. Те са важни за една единна финансова система. Бъдещите дебати вече са започнали трябва да започнем още сега да проверим какво влияние ще окажат тези съдебни решения, какви правомощия ще имат тези органи, защото агенциите, например, имат друга правна структура и как тези правомощия ще бъдат променени в бъдеще. Как ще изглежда, как ще изглежда макроконтролът? в Европейския парламент поставихме въпроса за економическия надзор в ръцете на Европейската централна банка. Економическият контрол и по този въпрос трябва да си зададем въпроса как ще функционира тази цялостна система. Тези въпроси трябва да бъдат разглеждани конструктивно. Ще се занимаем и с други въпроси, които ще са важни в бъдеще. Трябва да бъдем в състояние да реагираме и в бъдеще, ако нещата се променят и да засилим ролята на надзора. Äh, Извинявайте. Първо да се извиня на Свен, че закъснях малко, но мисля, че е разумно да подложим трите надзорни органа на ревизия. Със сигурност не е прекалено рано за това. И ако го направим, трябва да се ориентираме към две неща. Първо, какви цели си поставяхме тогава, когато ги основавахме? Как, как формулирахме е, целите? Какво се промени междувременно? Тогава под натиска на глобалната финансова криза казахме, че трябва да има централни органи, които да се грижат за това вътрешният пазар да може да функционира. Имаше тенденции, които а, още тогава се виждаха и на които трябваше да се обърне внимание. Имахме нужда от план за действие. На тази основа, ако разгледам сега тези три а, органа, ми се струва, че това, което отначало си поставяхме като цели, не беше подкрепено от съвета. Искахме три, искахме силни надзорни органи, органи които много бързо да поемат надзора на банковия сектор. А не искахме да създадем просто едно място за координация. Междувременно, докато създавахме това централизиран, този централизиран орган за надзор в лицето на ЕЦБ, тенденциите се промениха. Този орган не се разви по начина, по който ние желаехме. Вероятно, става, по, това е причината за това е, че единият механизъм за надзор не се разви добре в рамките на Европейската централна банка. Стрес тестовете, които бяха проведени, не постигнаха резултата, който желаехме. Тоест, резултатите не бяха достатъчно достоверни и добри. В момента функцията, която беше отредена на тези три органи, се изпълнява до някъде надлежно. но не може да се каже, че а, този, тези органи а, успяха да се наложат като неоспорими надзорни органи на европейско ниво. Според мен, Европейската централна банка е най-силният надзорен орган от трите. Тя успя да се наложи. Тя вече се превръща в нещо като политически играч в тази връзка. И сега трябва да се запитаме дали тя не се опитва да разшири границите на своите компетентности и то прекалено много. Мисля, че водихме дискусия в началото на тази година мисля, че Европейският орган за надзор на пазарите иска да промени дори законодателството, но и според мен тези правомощи са прекалено широки. бъдеще трябва да, бъдеще трябва да гарантираме, че единият надзорен механизъм ще функционира добре, да не се стигне до разделяне на еврозона и на не еврозона, задачите да бъдат наистина регламентирани и а, органите да могат да ги изпълняват професионално и надлежно. трябва да се развие и по-нататък орган, който да осъществява надзор над застрахователния сектор. Как ще постигнем това и до, до каква степен ще можем да предоставим необходимите бюджетни средства, ще покаже бъдещето. Със сигурност това е тема, която ще продължи да се обсъжда. Важно е ние да се погрижим при доразвиването на тези три надзорни органа да задаваме еднакви мащаби, а не да имаме три органа, които първоначално са замислени като специални институти или агенции за отделни сектори, които трябва да работят според, по еднакви правила, а те се развиват по напълно различен начин прозрачността по отношение, по отношение на прозра... прозрачността във връзка с Европейската централна банка и трите надзорни органа трябва да бъде подобрена. Важно е как тези три институции си взаимодействат и как ще засилим тяхната роля. Благодаря. Тя има думата. Thank you. Um, I think there are two issues here. Тук има два въпроса, по които искам да говоря. Първият е по-голям, свързан с правните ограничения и ранното становище, с което се излезе. Ще говоря за това, макар че не очаквах да говоря за това. И след това няколко практически въпроса, свързани с работата ни като парламентаристи по, работ, по тези надзорни органи. Рано подадахме опита си преди комисията да излезе 2014 година със своя документ, което е ценно. Що се отнася до делото в Великобритания за късите продажби, там може да има само общо становище и едва ли може да се е, каже нещо. Мисля, че през ноември ще се излезе с окончателно съдебно решение. Коментарите бяха малко противоречиви. Знам, че доста юристи четат становището и излизат с различни тълкования. Но от това становище като че ли става ясно, ако това излезе вече в окончателното решение, това ще бъде ясно, че трябва да се внимава, защото националните органи не може да са обект на отмяна на решение в светлината на единния пазар обвързващата медиация е проблемна за някои от държавите членки. Свен го знае, държавата му членка също по отношение на задължителната медиация. Да, става дума за ясен правен текст, на който да почива този документ и не искаме нашите надзорни органи да бъдат постоянно влачени по съдилищата като се поставя под въпрос правното основание, на което издават своите решения. Значи, има много юристи в тези е, фирми, които ще заведат евентуално дела. Те са силни, така че трябва и нашите е, правни текстове да са силни, за да не се стигаме до това всичко да е в ръцете на адвокатите. Аз не съм юрист, разбира се. Така, що се отнася до надзорните органи и темата, по която аз работя, Питам се за специализираните познания на тези надзорни органи. Ако искаме те да изпълняват задълженията си, а те трябва да изготвят общи правила, те имат нужда от повече технически познания, достъп до повече консултации и консултанти, в другите регламенти за финансовите пазари, там им даваме много проблеми, които да решат. Смятаме, че трябва да имат технически групи в ЕСМА, особено за технологиите и финансовите пазари. Искаме а, контролни механизми, искаме а, да направят неща, за които те може би нямат познания, особено, що се нас до директивата за пазарите и, и търгуването с, с алгоритми. и в националните надзорни органи а, няма такива познания. Искаме те да имат такива познания и трябва да имат достъп до такива познания. Необходимо е да изградим механизъм, по който те да набират такива специалисти с конкретните познания, за да ги използват. Знам, че ще бъде трудно по с настоящата структура. А, сега, що се отнася до оценките на въздействието по ЕМИР, сложихме конкретни изисквания. Искахме да има оценка на въздействието, оценка на рентабилността, които да се изготвят от ЕСМА. И мисля, че тези, които забелязах сега за регулаторните технически стандарти и прилагащите стандарти, няма никакви цифри. Как се прави оценка на въздействието на пазар на дериватите без цифри? оценките на въздействието имат а, такива неясни съждения в себе си, че нещата а, ни изглеждат като просто аргументи, а не оценка на въздействието. Ако дойдат а, фирми пред мен да лобират, аз искам от тях а, доказателства. И не може нашите а, регулатори да не ни предоставят доказателства. Един пример за един проблем с деривативите, свързан с отчетността. А, И пишеше опция 1, опция 2. Опция 1 – отлагане на датата, опция 2 – неотлагане на датата. И след това в опция 2 опцията ще поддържа статуквото. А колко проблеми са свързани с отчетността. Това нищо не ми обяснява защо. Не е ясно. Ако го введем веднага, какво ще се случи, ако введем после, какво ще се случи. Така че, какво е, каква е тази оценка на въздействието? Мисля, че трябва да искаме доказателства и по-високи качества на оценка на въздействието, защото а, имаме нужда от ясни доказателства. След това групите са заинтересовани страни. Свен говори за това. Тук има голям проблем. Голяма част от тези органи имат много заинтересовани е, лица и страни в Европейския съюз. Имаме много разнообразен сектор. Банковия ни сектор е различен. Надявам се да остане така. Имаме големи, малки банки, корпоративни, частни. Е, и затова трябва да направим така, че да запазим многообразието, но и да дадем възможност на всички да бъдат чути, а не само една част от тях. Когато много малко хора участват в групите от заинтересовани, трудно може да се гарантира, изслушването на многообразни становища, които да бъдат равно представени в тези групи. И мисля, че в ЕСМА нещата са още по-многообразни. Многообразието на, на пазар, участниците на пазара, продавачите, купувачите, доставчиците на услуги е огромно. Така че трябва да намерим метод, по който да отразим това. 30 човека не отразяват многообразието на пазарите. И трябва наистина да се получим от панелите в Цезар. Там имаше големи групи, които се занимаваха с конкретни проблеми и те могат това да дават мнението си в по-големите групи. Това трябва да се направи по един балансиран начин, за да може да се чуе гласа на всички. Освен това, трябва да видим как работят тези групи от заинтересовани страни. Странно изглежда, че член на такава група, един отделен член, няма право да разпространява съдържанието на документите или да иска експертно становище на някой експерт по това. Т.е. той трябва да изрази личното си мнение. Той не представлява дори организацията си, нито сектора си. Така че това, че не могат да разпространяват информация или да говорят по някакъв начин за съдържанието с някой извън тази група, ми се струва доста странно тълкуване на мандата на групите от заинтересовани страни. И аз явно малко в кръг говоря, но а, мисля, че има проблем с а, бюджетните, извинете, надзорните органи, но проблема не е бюджетен. Понякога тези надзорни органи имат нужда от правила, защото сега им дадахме ново законодателство от ниво едно. Това означава че има или много работа в определени моменти и в други моменти няма никакви, никаква работа. Понякога имат нужда от хора, които да бъдат изпратени от националните правителства да им помагат. Така че понякога квотата за национални експерти в Европейския съюз се прилага и за тях. Хубаво е за тях да няма ограничения за национални експерти, които могат да привикат, за е, да бъдат командировани да работят при тях. Те имат нужда от е, много експерти в определени периоди от време, т.е. тези експерти не е нужно да са там постоянно, просто идват за определен момент и си отиват. Е, трябва да дадем възможност на тези органи да работят и тези правила да бъдат бързо разработени, е, за да е, излязат тези органи от квотите. 25% квота, допълнително даже трябва да се отдели е, за тях квота, иначе много сериозно ще бъдат засегнати. По този начин те ще могат да подновят работа, да работят добре, но няма нужда в крайна сметка а, там да работят хиляди хора на постоянен договор. Не. Има механизми за кратки договори а, и трябва да установим начини а, да им развържем ръцете. Това беше, това беше практическата страна. Очаквам съдебното решение. Надявам се през ноември. Някой друг преди да се изкажа аз? съвсем набързо, защото времето ни притиска. Намираме се в една ситуация, в която от една страна трябва да внимаваме много внимателно, да, извинете, да стъпваме много внимателно и други доклади излизат, а, но пък от друга страна а, ще гласуваме в комисията януари, а в пленарна зала февруари. Така че имаме достатъчно време да включим становищата от тези други доклади и а, е, да стигнем до е, по-добра окончателна версия на доклада. Но това, че трябва да приобщаваме, да внимаваме, да разбираме, че нещата се развиват стъпка по стъпка, не означава, че не трябва да имаме визия. Нашата комисия по време на последния мандат имаше ясна визия а, за това какво искаше да направи с комисията на трето ниво, така че мисля, че нашата комисия трябва да гледа визионерски, за да разреши проблемите, които каза Свен. А това са междуправителствените проблеми. Например, това, че надзорния борт се държи и междуправителствено, и групата регулатори смята, че понякога могат да се намесват чисто политически не, не говоря за политическа намеса всъщност, но общо, общо. Така че сега трябва да работим с този формат, защото се следва плана на агенцията за тези надзорни органи. Направихме дребни промени. Трябва да кажа, че аз проправих пътя за агенцията по телекосъобщенията. Опитах се да дам по-голяма свобода от комисията, която беше част от нашата висия, макар че се питам дали на практика това се е случило. И за това трябва да помислим. Ако може да се откъснем от а, а, плана за агенцията, то тогава излизаме извън а, междуправителствения подход, откъсваме се от него и от а, проблемите, които са свързани с гласуването. Това обаче може да се окаже много спорно, е, питам се дали наистина това може да стане. Но може да имаме някаква по-ясна визия за бъдеще. Имаме проблеми, що се отнася до е ЕНМ не се успява да се обвърже ЕЦБ, е, което стига и до проблема за преструктурирането на банките и оздравяването им и, и създаването на бордове и това можем да го проучим. Но трите органа са на различен етап от развитието си. Европейският банков орган а, имаше проблем с стрес-тестовете на банките, но това се дължи най-вече на междуправителствения подход и а, служителите в ЕБО бяха подложени на натиск от държавите членки. Е, не работи и платежеспособност 2. Тоест, ако имаше, щяха да се захванат поне с това. И може би ги задържа е, това, за да могат да покажат своята идентичност. Е, както знаете, в началото направихме законодателство за пазарите и затова ЕСМА можа да свърши повече работа и се оказа по-зряла и стана по-силна. Но нещата са сложни. Съгласна съм с казаното от Кей. Как да включим експерти? Да използваме повече групи, казахте. Да, това е добра идея. Оценките на въздействието, това също ме притеснява, но там по-общо се притеснявам за тях. Дори оценките на въздействието на комисията ме притесняват. Те са нещо като анализ на политиките, а не статистическо начинание или оценка на въздействието персе. Понякога обаче предварително друго не можеш да направиш, но в други случаи може да се направи усилие за тяхна конкретност. Но и ние го знаем, когато нашата комисия се е опитвала да прави оценка на въздействието на някой регламент, е, изведнъж е, е, се оказваме с една обща политика, с общи штрихи. И парламента като цяло тук трябва да работи повече. Това бяха коментирите ми, защото изчаквахме Свен. Трябва да включим също така обмена на информация за данъците, така че ще помоля да бъдеш съвсем кратък. Благодаря. Накратко за процеса. Жалю Люлингер каза, че няма смисъл от доклад, след като не можем да включим собствените си резултати. Вярно е, че в моя доклад има връзка с презентациите на двете а, презентации, които а, ще чуем с микро и макро частта до 5 до 25 и 6 има време колегите да представят своите изменения. Аз самият като докладчик мога да включа резултатите от проучванията. До такава, в тази връзка сме на правилния път. Ако правилно разбирам, комисията иска да спази периодата за измененията. тук в, коми... в нашата комисия трябва да гласуваме преди Европейската комисия да направи своето предложение, за да може нашият глас да бъде чут. Тоест важно е Европейската комисия да е наясно в каква посока бихме искали да се движим. Нашият график е следният. Включваме резултатите. Европейската комисия знае на къде искаме да тръгнем ние и същевременно не, не можем да кажем на комисията още веднъж да го отложи, защото не това е целта. По отношение на съдържанието. Достъпа до данните и а, аз обвързах тази забележка с а, посоченото от мен послушание – по отношение на достъпа до данни, става дума за това, че органите трябва да предоставят данните, които са необходими за осъществяване на надзора. Достъпа до данни звучи иронично, защото след като имаме общ надзорен механизъм, ще трябва да се научим и да изхождаме от там, че в еврозоната има няколко хиляди е, банки повече, отколкото, отколкото ние знаем. Не знаем точно колко самостоятелни банки има в Европа. Да не говорим за личните частни данни. Изобщо нямаме сравними данни в отделните държави членки, дори по отношение на основни данни, това, което съставя законодателството. Какво тога, как тогава да постъпим, ако служителите в тези надзорни органи не смеят да поискат данните, които са им необходими за упражняване на техните правомощия. Трябва да се разгледат и групите заинтересовани. В трите надзорни органа има много недоволство извън нещата, които вече посочихме. Не всички участват, а по-скоро се движат според мотото това има ли смисъл, разумно ли е? До каква степен тези групи на заинтересованите страни функционират, това трябва да ни занимава много сериозно. Радвам се, че получих толкова важни коментари от колегите и ще можем заедно да направим един много добър доклад. Благодаря. Е, аз благодаря. Искаме проекто доклада, както казате, и на 4-5 ноември да го разгледаме с изменение 26 ноември, след това на 17 и 18 декември ще говорим по тях и ще се гласува в ЕКОН на 20-21 януари, е, февруари пленарна, втората пленарна сесия през февруари. Това е планени. Сега преминаваме бързо към девета точка задължителен автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане. Господин Кутъш, съжалявам, че ще ви притисне малко, но ви давам думата. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия предлага да удължи задължителния автоматичен обмен на информация между данъчните служби, за да се борим с избягването на данъчно облагане дивиденти, печалби от капитали, финансови поставления и баланси ще бъдат добавени към категориите, които са обект на задължителен автоматичен обмен на информация в Европейския съюз. Смятам, че това ще прокара пътя към това Европейския съюз да има най-цялостната изчерпателна система от порода си в света. Освен това, държавите членки ще споделят максимална информация помежду си, както те се ангажираха да направят с САЩ по актовете акта. Смятам, че парламента напълно може да е, подкрепи предложението на Европейската комисия. Това отговаря на плана за действие на комисията, службите за избягване, за борба с избягване на данъчното облагане. Позицията на Европейския парламент е изразена в доклада Клева за борбата с данъчните измами, избягването на данъчните обежища, извинете, на данъчното облагане и данъчните обежища. Освен това, ние по този начин отговаряме на искане а, на държавите членки по този въпрос. Има двустранни споразумения между някои държави членки и САЩ по законодателството факта и е много важно да запазим този тласък и да има бързо приемане и прилагане на предложението, като се спазва графика, който предлага Европейската комисия. Освен това смятам, че Европейския съюз трябва да бъде на предната линия при създаване на глобални стандарти за автоматичен обмен на информация. По тази причина имам някои предложения за подобряване на текста в четири сфери. Първото е защита и закрила на данните. Автоматичният е, обмен на информация трябва да отговаря на настоящото законодателство на Европейски съюз за защита на данните и правото на лично, личен живот. Отбелязах различните същи членове в 16 и 29 в е, съответната директива, имайки предвид е, еволюцията това трябва да бъде подсилено. Още нещо, друга идея, тя е свързана с двустранните споразумения. Мисля, че ще бъде много полезно за Европейския съюз като цяло, ако Европейската комисия направи споразумения с трети страни за задължителен обмен на информация що се нас до търговията, вместо настоящата практика държавите членки двустранно да правят такива споразумения. Смятам обаче, че не са необходими промени в споразуменията, които съществуват, тъй като тази разпоредба ще влезе в сила само когато директивата влезе в сила. След това за ресурсите. За да гарантираме ефикасността на прилагането на директивата, държавите членки трябва да мобилизират всички човешки, финансови, технически ресурси, е, имайки предвид сложността на информацията, която е обект на този е, обмен на информация от 2015 година. И накрая за санкциите. Смятам, че макар че директивата е, цели задължителен обмен на информация между данъчните власти, смятам, че държавите членки трябва да бъдат задължени да използват санкции за получаване на същата тази информация. И сега с удоволствие ще изслушам колегите и техния принос. Благодаря ви. Благодаря ви от НП. Колегата Нитрис. Благодаря ви, госпожо председател. Може би отначало следва веднага да кажа, че приветствам инициативата на Европейската комисия и цяло я подкрепя. Едно нещо, което може би ни натъжава е, че основното в предложението на Европейската комисия беше опитът на САЩ аз мисля, че трябва да следваме собствения си път, вместо да бъдем потиквани от САЩ да правим нещо в тази сфера. Освен това, важно е да се отчете нашата отговорност пред данакоплаците. Отчитайки това, трябва да осъзнаем, че нашите държави членки могат да имат повече проблеми с дефинициите и сумата на данъците, които следва да бъдат плащани. Ние знаем, че отделните държави членки могат да сметнат, че е все по-сложно за тях да управляват собствените си системи за данъчно облагане, особено в сферата на прякото данъчно облагане. Държавите членки в момента са на нивото на прилагането на директивата от 2011 година. Няма съмнение, че тази директива трябва да подпомогне вътрешния ни пазар, като създава традиция на преки контакти между отделните данъчни органи. И може би благодарение на това трябва да имаме повече предсказуемост и по-добра комуникация между данъчните органи на държавите членки. Данъчните органи на държавите членки. Това ще подпомогне и борбата срещу укриването на данъци. Сега към предлаганите изменения. Смятам, че увеличаването на обема информация, която следва да бъде оповестяване, е не само много добра идея, но дори може да доведе до значително спестявания за самите данъчни органи в тяхната дейност, тъй като цели Европейски съюз ще бъде обхванат. Съгласен съм с повечето от предложения на господин Кутеш. Изменение номер 8 е особено важно. По този начин Европейската комисия получава мандат да води преговори с трети страни, особено когато става дума за сключване на споразумения. Мисля, че благодарение на това изменение ще можем да засилим единните стандарти на общения европейски пазар. И още нещо. В новия член 3а се дава дефиниция на нови категории информация. Мисля си, че там липсват клаузи за тълкуване, което може да създаде определени проблеми при реалното прилагане на новата директива. Знам, че в определени юрисдикции на европейските държави членки няма дефиниция на такива категории, като, например, баланс на текущата сметка. Затова смятам, че е важно да бъдат заложени нови категории приходи в този член, за да може те да бъдат обхванати от информация – и да се преодолее по този начин проблемът с различията в системите на държавите членки. Когато, например, се срещам с полските данъчни органи, оставам с впечатлението, че датите на предлагането на прилагането, извинете, предложени от Европейската комисия са може би прекалено амбициозни. Необходимо да помислим за по-реалистични срокове, така че ефикасността на директивата да не бъде подкопана. Благодаря още веднъж на докладчика. Благодаря ви, Оле Шмидт. Благодаря ви, госпожо председател. Винаги е добре че някои колеги отсъстват. Разбира се, ние подкрепяме доклада на колегата Котеш и съм съгласен с господин Нитрас, че ситуацията би се подобрила, ако Европейската комисия и Европейския съюз биха действали самостоятелно. Без изцяло да се позоваваме на САЩ. Разбира се, това е нещо, което може да се прави но аз мисля си, че дори самия факт, че се говори за законодателство фатка на Европейския съюз, каквото е законодателството за спазване на информация за данъците в чужди страни в САЩ. Мисля си, че тук ще получим голяма степен на съгласие в този доклад не трябва да създаваме обаче впечатлението, че нашият парламент е един орган, който е много силен в данъчното облагане. Ние знаем, че трябва да имаме сътрудничество. И аз съм съгласен с това и трябва да говорим за политическа хармонизация. Нека да забравяме, че този въпрос е много деликатен и трябва да сме наясно с това. Разбира се, това, което започнаха господин Гиголт и други още през 90-те години, предлагайки данък Тобин и борба срещу данъчните е Много жалко, че имаше дори идеи за премахване на банковата тайна. Виждаме, че има много сериозно политическо движение що се отнася до данъците в един глобализиран свят, но искам да подчерта, че това е един деликатен въпрос и трябва да сме наясно с това и да се стремим да бъдем балансирани. Надявам се също, че ще имаме една система, която поне ще бъде съпоставима в различните държави членки. Има някои държави членки, които са много ефикасни, що се отнася до събирането на данъци но някои не са. И обменът на информация би трябвало да върви по начин, по който всички граждани да са поставени в, равно, в равни условия. Надявам се, че в крайна сметка няма да имаме проблеми да постигнем консенсус, но ви призовавам много настойчиво при окончателното гласуване все пак да бъдем балансирани и да не смятаме, че ние трябва да поемем задължения, които са задължения и правомощен държавите членки. От нашата група Искам да посоча, че за нас е много важно да бъде осигурена безопасността на данните, защото всички знаем какво се случваше през последните няколко месеца, но мисля си, че ще можем да постигнем консенсус. Благодаря ви, господин Тавариш, от името на зелените. Благодаря ви, госпожо председател. Ще започна с нещо, което вече беше казано от колегата Оле Шмидт. Той каза, че в неговата страна въпросът за данъците предизвиква много емоции, тъй като това е деликатен въпрос. Обаче ситуацията е коренно различна в страните, които са в момента предмет на вниманието на тройката – Например, ако разгледате пакета за подпомагане на Португали, ще видите, че трансферите възлизат на 78 милиарда евро всяка година. Извинете, това са загубите от несъбрани данъци. Това е еквивалента на целия пакет за подпомагане. Ако разгледаме 200 най-големи португалски фирми, ще видим, че всички те имат фиктивни централи в Нидерландия. И това означава, че от началото на кризата данъците значително са увеличили в Нидерландия. 40 милиона евро всяка година напускат Португалия и отиват в Нидерландия. И по този начин Нидерландия получава нещо, което е равнозначно на преки чуждестранни инвестиции. Обаче няма никакво движение на средства от Нидерландия към Португалия. Подобно беше ситуацията и в Кипър с парите на руските олигарси. Ако тази практика се прекрати, това ще подпомогне значително да се подобри ситуацията. И не става дума само за политиците, става дума и за европейските граждани. Разбира се, това още повече въжи за страните, които получават подпомагане. Мисля си, че страната ми би била платежоспособна, ако бихме преодолели този проблем. И за това ще се говори за втори пакет за подпомагане, защото ако хората биха си плащали данъците, нашите страни биха били платежоспособни. Ние изцяло подкрепяме не само предложението на Европейската комисия, но и измененията, внасени от господин Кудаш. Ние говорим за фискална хармонизация по някакъв начин, а по някакъв начин за данъчна хармонизация. Каквото и да мислите по този въпрос, разбира се, трябва да има обена информация, за да не се използва прехвърлянето на капитали с цел да се избегне и укрива да се укриват данъците, да не се избягва плащането на данъците. Мисля, че ние вървим в правилната посока. Затова подкрепям предложението на комисията и изменението на господин Кутеш. И смятаме, че е изключително важно държави като Австрия и Люксембург да сложат край на своята много непрозрачна система за опазване на банковата тайна. И когато преговаряме и изключваме споразумение с трети държави, трябва също така да сме много внимателни Разбира се, защитата на данни трябва да бъде заложена в тези споразумения. И със сигурност подкрепяме предложението на колегите, насочени към това, но може би ще внесем допълнителни изменения, отнасящи се до правата и свободите, както и гаранциите. Благодаря. Бих искала изслушването ни да започне на време, господин Стречне, Стрейчек. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги. Предложението на господин Култеш до голяма степен отговаря на това, което се говореше за по този въпрос в други предложение. Затова смятам, че е абсолютно ненужно да се казва, че сме срещу данчните измами. Никой не би защитавал укриването на данъци. разбира се, борбата срещу укриването на данъци е по-добро нещо, отколкото повишаването на данъците. Освен това, нещата са свързани. Колкото са по-високи данъците, толкова по-активна става дейността по покриването им. С моите изменения не бих искал да блокира работата на докладчика но все пак бих искал да споделя с вас нещо, което се случи миналата седмица в Чешката република. Се срещнах с е, един високопоставен служител на митниците и друг високопоставен служител на Министерство на финансите, хора, които се занимават с борбата срещу укриването на данъци. И ние говорихме за две съседни държави, където се произвежда енергиен продукт, който е много близък по свойствата си на дизелово гориво, обаче това не е дизелово гориво и не е категоризирано като дизелово гориво. И този продукт не присъства в класификацията на подобни продукти в Европейския съюз. И този продукт се декларира като недизолово гориво и с него се търгува трансгранично, което означава, че имаме на лице данъчна измама и укриване на данъци. Попитах тези служители на Министерството на финансите и на митническата служба, как те съобщиха за това на Европейската комисия, защото докладчика говори за повече правомощия на Европейската комисия, нещо срещу което не бих възразил по принцип, но тези длъжностни лица ми показаха много документи, отразяващи тяхната комуникация с Европейската комисия. Комисия с цел да се включи този продукт в номенклатурата на продукти, отнасящи се към категорията Дизлово гориво. И Европейската комисия категорично отказваше през цялото време. Затова съм срещу това комисията да получи повече правомощия, защото не трябва да мислим, че магическите решения са чрез придаване на повече правомощия на Европейската комисия. Нека не забравяме, че навсякъде можем да се сблъскаме с явления като професионална некомпетентност, Виждаме, че Европейската комисия не може да реши някои сериозни проблеми. Давам думата на господин Чунтиш от името на Обединената левица. Благодаря ви, господин председател. Знам, че времето ни е кратко и за това ще се изкаже съвсем накратко. Основното ми наблюдение е само едно. Не за прав път обсъждаме данъчното облагане и проблемите с укриването на данъци. Това е един проблем, който се обсъжда много пъти и отново обсъждаме една директива, която наскоро беше изменена и сега ще трябва отново да се изменя. Според мен, тази ситуация, това е основното, което искам да кажа връзка с тази директива и разбира се искам да благодаря на докладчика за неговите изменения. И така, тази ситуация показва, че няма политическа воля да има реална борба срещу данъчното криване и за това непрекъснато се променя тази директива, както и друго законодателство. Сега повече подробности. Директивата, дори и да бъде изменена, не отговаря на основния въпрос. Ние говорим за трилиони евро, изгубени чрез укриване на данъци. Но кой създава това данъчно укриване. Резултатът от тази директива е, че обикновените европейски граждани ще страдат от тези неполучени средства в резултата на неплатените данъци. И обикновените граждани биват наказвани, защото те ще трябва да плащат повече данъци вместо други, които ги укриват. И приложното поле на тази директива не обхваща всички хипотези. Например, няма никакви разпоредби за ДДС или за митата. Има аспекти, които позволяват да се откаже предоставена информация. Например, държавите членки могат да откажат предоставяне на информация, позовавайки се на заплаха за обществения ред. И най-важното, големите укривачи на данъци могат да останат безнаказани и да продължат да го правят, най-вече защото на 1 януари 2015 година ще започне използването или прилагането на тази директива. От много години в Гърция се наблюдава бягство на капитали. И нищо не се прави срещу това. Аз ще внеса изменения, но моят основен коментар е, че няма политическа воля да се реши проблема с откриването на данци. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Кутеш. Първо, бих искал да информирам колегите, че на 1 октомври тази година е крайният срок за внасяне на измененията, обсъждането на измененията, най-вероятно 17 ноември и на и през ноември също така ще се гласува в комисията и пленарна зала ще се гласува през декември. Благодаря ви за вашите изказвания. Аз съм съгласен с господин Нитрас, че трябва да гарантираме повече доверие към системата. Съгласен съм, че трябва да сме самостоятелни. Споменах САЩ, защото исках да установя паралели с практиката в САЩ и нека не забравяме, че ние трябва да прилагаме това споразумение, тъй като вече е изключено. Е, да, съгласен съм с вас, че въпросът е деликатен и трябва да постигнем консенсус по редица аспекти. Благодаря ви, господин Тавариша, за вашата помощ и подкрепата на нашето предложение. Благодаря ви за вашето предложение. Мисля си, че това е една стъпка напред в борбата срещу укриването на данъци. Към господин Стрейчък съгласен съм с вас, че борбата срещу укриването на данъци е по-добро решение, отколкото увеличаването на данъци, така че в този случай това предложение води в посоката, която вие смятате за правилна към господин Чунтис. Много добре разбирам вашата позиция. И както вече казах, важно е да отчитаме, че това е една стъпка напред. Това е нещо, което допринася реално за борбата срещу криването на танци. И за това трябва да подкрепим това предложение на комисията. Благодаря на всички, очаквам вашите изменения и убеден съм, че ще можем да постигнем консенсус и че ще можем да отразим вашето мнение в нашата работа по това досие. Благодаря ви, благодаря ви, колеги, че така успяхте добре да се справите, въпреки че времето беше кратко. Господин Реглин вече чака пред залата, така че сега ще отида да го посрещна, за да можем да започнем обмена на мнения с него. Okay, so uh, I'm pleased to uh, welcome. Искам да поздравя Клаус Реглинг, изпълнителен директор на Европейския механизъм за стабилност. Тази размяна на мнения е естествено продължение на дискусиите, които ЕКОН имаше с вас като ръководител на ЕИФС. Дискусията между парламента и Европейският механизъм за стабилност е важна, защото тук става въпрос за директно въздействие върху първичното и вторично законодателство в областта на економическия надзор в рамките на ЕС. Това е важно допълнение към редовната обмяна на мнение, която ние провеждаме коя с съвет на директорите на Европейският механизъм за стабилност. По отношение на действията на ЕМС, ние се интересуваме от ролята, която ще играем или няма да играем във връзка с този механизъм. Искам да посоча, че председателят на Европейския съвет потвърди на 1 февруари 2012, че действията на ЕМС ще бъдат обекта на пред... Е, е, резерви от страна на парламента. Давам ви думата за 10 минути и след това ще преминем към въпросите в рамките на 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че отново съм тук. Имам нов длъжност, изпълнителен директор на ЕМС, но продължавам да съм също и, и изпълнителния директор на ЕСФС. Е, и въпреки, че не съм изпълнителен директор на ЕИФС, съм същия човек. А, да, по отношение на правна, на правната структура е различно по отношение на контрола и надзора, но по принцип дейностите са много подобни между двете институции. Механизмът започна да работи преди около 3 години. И за да придам структура на дебата, Искам да кажа, че ЕМАС се различава доста от европейските институции. Механизмът е създаден от 17 държави членки извън договорната рамка на ЕС. Много беше важно този орган да започне да действа бързо. Капиталът идва от националните бюджети на държавите членки. Става въпрос за програми за подпомагане и предоставяне на заеми, като контролът се осъществява от държавите членки, които следва да решават автономно. Няколко национални правителства трябва да се допитат и до своите парламенти преди да могат да бъдат включени в тази програма. За разлика от европейските институции, нашият механизъм има вързаност ад хок с Европейският парламент. Аз разбирам напълно вашия политически интерес към дейностите на ЕМС. Може би някой ден нещата ще се промени, ако държавите членки решат да включат този механизъм към договорите за ЕС. Каква е ролята на нашия механизъм? Държавите 17-те държави членки предоставят записан капитал от 700 милиарда евро, което е 80 което, което 80 е милиона записан платен капитал заедно с ЕСФ, който продължава да управлява програмите за Ирландия, Португалия и Гърция. Тук капацитетът за предоставяне на кредити е 700 милиона евро. През 2011 ЕСФ е предоставил 168,5 милиона евро на Ирландия, Португалия и Гърция. От юли ЕИСФ не може да се включва в нови програми, така че в момента Европейският механизъм за стабилност е единственият механизъм за финансова подкрепа. В момента МС и изпълнява а, програма за подпомагане, за подпомагане финансовия сектор в а, Испания и вече предоставихме а, суми и не очакваме следващи кредити. Изпълняваме също и програма за Кипър. В, до края на тази седмица ще предоставим 4,5 милиона евро, като очакваме още 9 милиона. Така имаме 450 милиона евро неизползвани, което е 90% от капацитет за кредитиране на нашия механизъм. ЕИСФ и Европейският механизъм на стабилност са предоставили 212 милиона евро, откакто са започнали работа през началото на 2011 година. Според мен стратегията на МС се използва успешно. Ние използваме подобна стратегия, подобна на ЕИСФ, която се е доказала десетилетия наред като, ние, като предоставяме е, временни е, кредити на държави в е, криза, когато в самите държави трудно се получават заеми. Когато финансовата система се адаптира по-бавно от обичайното, по този начин държавата може да бъде финансирана на разумна цена. Ние предоставяме временна финансова подкрепа под формата на заеми, но по много облегчени условия. Ние имаме много ниска такса за оперативни разходи, нашите лихви също са при много облегчени условия. Нашите кредити би трябвало да подмогнат държавите да оздравят своите економики. Европейският механизъм за стабилност е част от механизма за кохеренция в рамките на Европейския съюз по отношение на условията бях проведени в държавите, които ползват кредити, трябва да бъдат провеждани сериозни структурни реформи. В Ирландия, Португалия, Гърция и Испания бяха проведени сериозни реформи и трудностите биват преодолявани, като това показва как работи нашият механизъм. Например, Гърция в момента а, показва излишък. Ирландия и Португалия успяха да върнат на пазара 10 годишни облигации. Испания получи достъп до пазара. По този начин ние подпомагаме някои от а, а, държавите, Иначе те биха били принудени да напуснат нашия съюз. Хората в тези държави все още не виждат този напредък, тъй като реформите са още в началото. Много хора загубиха работата си. Тази адаптация доведе до сериозни проблеми в държавите. Основният въпрос е кога този ефект ще бъде усетен на съответните пазари, кога ще се завърнат работните места и растежат. Нашият опит показва, че структурните реформи и напредъкът на способността ще доведе до растеж и увеличаване на заетостта, но след време. През второто три месечие наблюдавахме окоръжителни сигнали в реалната економика. безработицата най-после се, специ... се стабилизира на приемливи нива, а економиката за пръв а, път нарасна с 1,1% от началото на кризата. В Португалия в, беше така, в Гърция ситуацията се стабилизира. Мисля, че стратегията за подпомагане на засегнатите економики трябва да продължи и да бъде контролирана от европейският механизъм. В всички въпроси, които се разглеждат в тази комисия, са важни и всичко това е важна стъпка в борбата с кризата на европейско ниво. Често ме питат дали това ще бъде внедрено, дали това ще бъде използвано. Банковият съюз проблемът, с който вие се занимавате и тук, този орган, който трябва да наблюдава пазара. Това е крайъгълен камък в работата на Банковия съюз. В следващите седмици и месеци ще бъде постигнат съществен напредък. Както знаете, държавите от еврозоната, финансовите министри преди няколко месеци при няколко месеца постигнаха съгласие за инструментите за рекапитализация на ниво на банковия съюз. Това споразумение все още не функционира. Това ще стане след като всички държави членки приемат това решение и когато бъдат разработени насоки за действие на този инструмент. След това този един надзорен механизъм трябва да започне да действа. Това беше от моя страна. Благодаря и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря за това, че сте тук. Искам да ви напомня, че господин Реглинг се съгласи да проведе и пресконференция в, след нашата среща. Имате дума за въпроси. Първо е НП. Първо искам да започна с това, което вие казахте накрая – Дали след 10 години това наистина ще функционира? Никой не знае как ще изглеждат нещата след 10 години. Как можем да се възползваме от това? Как можем да използваме тези финансови средства? В крайна сметка това са национални средства, ако правилно съм разбрал това, което казахте. Как, какво, как Европейският механизъм за стабилност ще работи след 10 години. Какво ще прави след 10 години? Дали искате да отговорите на въпроса веднага или? Да, благодаря. Прави сте, имаме преходен период, но мисля, че, че въпросът е какво ще стане след а, преходния период. Да, съществува въпросът дали трябва да има европейски пек-стоп. В, Евро... в САЩ има подобна институция, подобна структура, която се самофинансира и може да предоставя заеми, когато са необходими. Съществува обаче и в САЩ съществува и фонд за финансиране, който е, се използва много рядко, но е, е важно да се знае, че все пак може да функционира. Понякога е много добре да съществуват такива инструменти, не толкова важно дали, чак, дали те функционират толкова често, но е важно да бъдат видими на единия пазар нашият механизъм. Аз не мога да кажа точно как ще изглеждат нещата, но по отношение на ПЕК Стоп мога да кажа, че след проведените дискусии в момента е ясно, че Европейският механизъм за стабилност няма да може да играе тази роля. Ще бъде необходима промяна на договора това са 17 държави членки, 17 парламента, които вече са подписали този договор. Искате ли, Жан Пол, искате ли да кажете още нещо? Алиса Ферера. Вие говорихте за държавите, които участват в програмата. Има и графици, кога тези държави трябва да стъпят отново на пазарите. Ако те, този срок не може да бъде спазен, какво ще стане? Не искам да го наричам спасителен план. Това е задължение на еврогрупата – държави, които изпълняват условията, няма да бъдат оставени е, сами на себе си, ако е, имат е, проблеми с достъпа до пазари. Целта на всяка програма за адаптация е държавата да се върне на пазара и да могат да се финансират на пазара, без да се нуждаят от това спешно финансиране. Ако сега погледнете различните държави и видите докъде са стигнали, да, Ирландия е постигнала много по-голям напредък от Гърция, но Ирландия беше и първата държава, която взе такъв заем. Така че адап... адаптацията за Ирландия ще бъде много по-малко, отколкото за Гърция. Те успяха да се върнат на пазара, например, тези 10 годишни облигации на правителството през последните а, няколко дни а, лихвите по ирландските 10 годишни облигации са по 4%. Това е много добре и мисля, че Ирландия върви много добре към възстановяване на достъпа си до пазарите. А, и през последните месеци в Гърция има някои проблеми. Тя започна по-късно от Ирландия този път, но програмата работи все още работи и според мен е прекалено рано да се каже какво ще се случи след няколко месеца. Разбира се, Европейският механизъм за стабилност разполага с достатъчно инструменти и ако държавите от еврозоната искат да ги използват, те могат да бъдат използвани. Гърция е най-тежкият случай, но програмата продължава да работи следващата година. Има задължение да й бъде помогнато вие знаете, че Гърция вероятно ще се нуждае от допълнителна трета спасителна програма и според мен тази преценка към момента е правилна. Сега можем да продължим с Алиса, която е докладчик за Европейския механизъм за стабилност. Благодаря, че днес сте тук. Моето впечатление беше положително, когато казахте, че установявате, че ЕМС може да бъде използван за създаване на кредитна линия за финансиране на държавите. Искам да ми обясните как в подробности ще функционира този механизъм, какво може да се направи, за да могат тези функции да бъдат изпълнявани наистина. Искам да знам при какви обстоятелства се работи, как се осъществява директното финансиране на банките, които вече са прият са признати за годни за финансиране след прилагането на единия механизъм за надзор. Мисля, че ние не сме приключили тази тема и аз сега искам да знам при, при какви конкретни обстоятелства Европейският механизъм за стабилност може да финансира дадена банка. Искам да кажа също, че съвсем скоро ще започнем с още един въпрос надзора на баланса и на приходите. Когато проверяваме този баланс, тази този регламент все още няма да функционира и искам да знам дали съществува механизъм, по който предварително да се задейства този механизъм за финансиране на банките. Тоест, как това ще бъде обвързано с проверката на, с проверката на баланса? Какви средства ще бъдат използвани, за да може това да бъде приложено на практика? Благодаря. Благодаря. На първия въпрос, може би имаше проблем с превода. Аз казах, че нашият инструмент може да бъде използван, би могъл. Аз казах, че в момента има дебат и в момента не разполагаме с такъв инструмент и че това ще изисква промяна в договорите и държавите членки трябва да решат дали това ще бъде направено или не. По другия въпрос, как Европейският механизъм за стабилност може да предоставя финансиране на отделни банки? Става въпрос за директното рекапитализиране на банките. Съществува споразумение на ниво държавите от еврозоната. Имаме определени характеристики на този инструмент. Не е финализиран все още. Все още се изиск... все още трябва да се вземат решения от страна на 17 правителства и парламенти, но такъв инструмент е създаден. Той не изисква промяна в договорите, изисква единодушно решение на участващите държави. И я питахте при какви условия този инструмент може да бъде използван. Искам много ясно да кажа, че този инструмент все още не съществува. На следващи стъпки ще стане възможно той да функционира. Ако дадена банка има проблем, първо акционерите ще бъдат помолени да направят допълнителни вложения. Ако ще има определен срок това да бъде направено. 1 август 2008 този механизъм действа. И едва тогава, ако всички тези механизми не задействат, ще има пряко рекапитализиране. Тоест, нашият а, инструмент е последен изход за рекапитализиране на банките, след като всичко друго е изчерпано. По отношение на стрес тестовете и контрола на качеството, това ще покаже кои банки биха имали проблем с капитала. Тогава ще можем да разберем дали ще се наложи предприемането на действие, Мисля, че господин Драги ви каза вчера, че се очаква това да стане в средата на следващата година. Тогава ще знаем дали правилата за рекапитализиране на банките са приети от 17-те държави. И като последен изход може да се приложи Европейският механизъм за стабилност. Така че трябва да се види как ще протекат събитията, но нашият механизъм ще бъде последен изход. А финансово, подпомагане на банките ще бъде на първо място. Лиса, нямаме време сега, може би ще имаме време. Алде Волквинц. Госп... Благодаря. Първо, поздравявам а, ви поздравявам за това, че много оптимистично подхождате към вашите задачи, защото според мен е, реалността не е съвсем такава. Вие вече повдигнахте въпроса каква допълнителна роля ще поеме Европейският механизъм за стабилност в бъдеще. По отношение на резолюцията, ние казахме, че националните държави трябва да бъдат привлечени като източник на а, капитал, а не да на акоплаците. Тъй като европейският механизъм за стабилност все още не е структуриран, тогава временно трябва да трябва да кажем, че данакоплаците от дадена държава ще трябва да поемат задълженията на данакоплаците от друга държава. Това не ми изглежда достатъчно справедливо, но вече е обсъждано. Такава е реалността. И в Мерше каза, че иска този въпрос да бъде обсъден предварително. Не да чакаме до средата на, миналата, на следващата година, извинете, когато а, резултатите а, ще трябва да бъдат публикувани и едва тогава да търсим евентуални пропуски. Обеден съм, че ще се вземе решение този механизъм да бъде въведен и без промяна в договора. Въпросът е, че е, вие сравнихте Европейския механизъм за стабилност с е, Европейската много, многофункциона, многогодишна финансова рамка. Международни Международният валутен фонд може да предоставя средства, когато а, има обесценка на валута и той го прави. И в повечето случаи именно това става с Международния валутен фонд. За, във вашия механизъм случаят не е такъв и послед, последно искам да кажа, че бяхте доста оптимистично настроен към всички държави, включително и към Гърция. Видях един анализ на Бройгел, който стига до съвсем различно заключение ако им дори да има растеж, един и половина процент или не знам колко, загубите възлиза на 170-175% до 2020 година. Благодаря. Allow me that I also make a comment on your comment. Um, I know that I'm often um, called... Често смятат, че съм оптимист. Свикнал съм с това. Когато представих становището за пазарите в началото на лятото миналата година и казах, че вървим по добър път, че еврозоната няма да се разпадне, че има напредък, че елементите се напасват добре и че ще постигнем успех, не ми се повярва. Никой не ми повярва. Мисля, че оптимизма ми доказа, че е уместен и мисля, че това ще се случи отново. Има напредък, макар че медиите и обществеността не го признават. По втората ви бележка. Да, всички различни усилия, които се прилагат, полагат в контекста на банковия съюз, искат да накоплатеца да плаща по-малко в бъдеще, отколкото в миналото, така че аз съм съгласен а, с това и участието на акционерите със средства при спасяване, според мен е много уместно. Не съм казвал а, Европейски механизъм за стабилност да, да спира други механизми. Не. Казах, че има нужда от а, промяна в договорите. Ни посочих примера на САЩ. Макар, че в САЩ има ясни примери за многото банки, които бяха закрити в САЩ, не се използваха пари на данакоплаци. Пак е добре да има механизъм за защита, механизъм за подкрепа, за да можем да направим така, че е, да не се случи някакво нещо огромно. Ясно е, че който и да служи като механизъм за подкрепа, този механизъм няма да бъде платен от данакоплатеца, а от приноса на фирмите и индустрията към единия надзорен механизъм. Е, важно е така да се работи. Това ще бъде временно финансиране, който фонда след това ще възстанови. Не знам обаче дали един механизъм за стабилност ще играе роля тук или не. Прав сте. Трябва да има яснота, след като се направят тестовете и оценка на качеството на активите. Преди това няма как да се работи. Просто сега ще работим е, едновременно и, и едновременно с този механизъм. Казахте, че сравнението с МВФ е погрешно. Не съм съгласен. Напротив. Много програми на МВФ използват валутния курс като инструмент за корекции. Това не е възможно за държавите членки на еврозоната. Това, което обаче забелязваме в еврозоната през последните 4 години, е, че използваме еквивалентни инструменти за постигане на същия резултат – Гърция, Португалия, Ирландия, Испания, други държави, които имат валутен борт. Искат вътрешна девалвация, която постигат по различни начини. Така се подобрява конкурентоспособността, механизма работи. Видяхме го, преди работеше в други държави, сега го виждаме в Гърция, Португалия, Зеландия. Много бързо се подига конкурентоспособността все едно промяна във валутния курс. Така че сравнението с МВФ е, е вярно. Има други сфери, разбира се, ам, разлики ние получаваме парите си от пазарите, докато МВФ не, а от централни банки. Благодаря. Много беше дълъг въпросът ти, Волф, и затова а, ще помоля другите да не следват твоя пример. За Екаре, Вики. Благодаря че хвърляте светлина върху тези важни въпроси. Разбирам това, което казвате. Е, МС ням, няма да може да служи като механизъм за подкрепа на а, механизъм. Но с одобрението на 17 те държави членки ще може да направите обратна капитализация, ако има споделяне на те тежеста. Всичко това бе изложено в правилата на Банката за развитие и ако се премине към промяна на договорите и можете да предоставите, дори да гарантирате такъв фонд, оздравителен фонд, как ще третирате държава, която не е сред тези 17, но е участваща държава членка в единия оздравителен механизъм. Онези държави, които искат да участват в единия оздравителен механизъм, но не са държави членки от еврозоната. Изключително важен въпрос. Той не е обсъждан на официални заседания. Все повече се говори за него бе повдигнат на неформалния екофин във Вилнюс преди няколко дни, но няма решение по-настоящем. Би било много трудно да има промяна на договорите, ако изобщо искаме МСЕ да, случва, да служи като механизъм за защита и подкрепа на единия оздравителен механизъм. Значи не е помислено много за допълнителни сложности, за това как да третираме държавите, които са част от Банковия съюз, но не са част от еврозоната. Трябва да се намери решение. Както казах по-рано, прави се сравнение с САЩ и е логично. Трябва да има някакъв финансов механизъм за подкрепа. Трябва да има един оздравителен механизъм. Е, мисля, че всички го казват. Е, дори единния надзорник иска такъв. Единния оздравителен механизъм има нужда от механизъм за подкрепа и в средносрочен и дългосрочен план. Не зная кой ще бъде това. Сложен е въпроса. Както казах, не е разискван, но трябва да се направи това спешно. Благодаря. Вики, искаш ли да зададеш допълнителен въпрос? Съгласна съм, че колегата се съгласи, че въпросът е труден и сложен. Да, някои неща са трудни и сложни. Свен Гигот има думата. Благодаря, господин Реклинг. Благодаря ви за посещението. Благодаря ви за това, че отговорихте и на писмените ни въпроси. Това е полезно а, при създаването на доверие. Разглеждаме резултатите на, от а, изборите в различни държави. Последните бяха в Германия. Надпреварата бе много напрегната и една евроскептична партия почти влезе в парламента. В други държави също гледаме със скептицизъм на резултатите. Възниква следния въпрос. Много граждани имат въпроси не само за економическото и социално развитие, но те се питат също така кой извършва демократичния контрол. Европейския парламент, националните парламенти и решенията се взимат на форуми, които трудно могат да подлежат на контрол. Херман фон Ромпой на пленарно заседание в парламента каза, че МС ще бъде обект на по-стриктен контрол от страна на Европейския парламент. На 26 юни вие казахте, че връзката между Европейския парламент е, по отношение на отчетността за МСЕ не би трябвало да бъде е, прекалено висока. Също така днес заявихте, че поради естеството си всички разпоредби трябва да бъдат адхок и неформални. Никак не ми харесва това, особено на веб-сайта на ЕФСЕ. Там се говори за нашите компетентности. В този случай Европейския парламент въобще дори не е цитиран на веб-сайта ви. Готов ли сте да направите така, че правата на Европейския парламент да бъдат защитени и гарантирани. Ще ги изясните ли? И на второ място ще дадете ли на парламента права на наблюдател в комитетите на МСЕ. И ще ни обещаете ли писменно, че ще отговаряте на въпросите на гласоподавателите? Имало ли е сериозен дебат в МСЕ за правото на демократичен контрол на Европейския парламент? Смятам, че ще бъде трудно, що се отнася до гарантирането на права в двустранен план на Европейския парламент, но очаквам с нетърпение да ми отговорите. Мисля, че правно нещата са съвсем ясни. Това го споменах в встъпителните си думи. Е, МСЕ, както и ЕИФС, не са европейски институции. Това го видяхме съвсем ясно, когато изграждахме МСЕ и се питах кой да извършва одит на механизма. Тогава говорих с Сметната палата, питах вие може ли като Европейска Сметна палата да извършвате одит. Той прояви интерес, но след това неговите юристи провериха и казаха, че това не е възможно. Съжалявам аз, съжалявам, съжалява и той, трябва да намерим други правила. Това проистича от факта, че не сме записани в европейските договори и това, което вие наричате правото на Европейския парламент, не е записано чисто правно никъде, но аз с удоволствие идвам тук да отговарям на въпроси. Ако изпратите писмени въпроси, с удоволствие ще отговорим. Годишен доклад сме изготвили, одитен доклад пред Европейския парламент. Така че по неформален етхок начин всичко е възможно без, без никакви проблеми. Но формализиран контрол, това ще трябва да обсъдите с политическия орган, председателя на Еврогрупата. Това е отвъд мандата и правомощията ми. Аз не мога да коментирам по въпроса. Мога само да посоча как стоят нещата правно. бихте ли били готов да представите нещата така на вашата веб страница? Дали в комисиите на Европейския механизъм за стабилност е говорено за тези проблеми с парламента и какво е решено? Голямата част от членовете са съгласни, нямат нищо против, няма защо да не се добави неформалните ни отношения с парламента на сайта ни ще бъде споменато също, че съм тук пред вас днес. Мисля, че даже вече е записано, че съм тук. Включая. А, има връзка, линк с директното излъчване по интернет, така че това може да бъде гледано от всички, които се интересуват. Не е обсъдан от органите на МСЕ този въпрос, съжалявам. Много заседания има, както знаете, опитваме се да управляваме кризата, така че за това не е говорено. Но знае, че министрите съзнават какво се случва. Обсъдил съм с господин Дайзербум, който е председател на Еврогрупата. Казах му, че съм поканен на тази среща днес, така че той знае. Но не сме обсъждали до каква степен трябва да отговарям на въпроси от негово име Убеден съм, че министрите знаят, че това са неформални адхок отношения между нас и парламента. Благодаря и писмени въпро... отговори ни дадохте на въпросите, които зададахме преди заседанието. Те са изпратени на нашите членове. Много ви благодаря за това. Не виждам никой от Гуе, на тях им е ред. Йорген явно върши нещо друго. Сега за НП Корен Въртман Кол и след това пак за НП Пабло. Благодаря, благодаря господин Реглинг за бележките ви за МСС. Казахте, че това е кредитен инструмент и в структурно отношение и във връзка с механизма за разрешаване на кризи и фонда. Освен това, съвсем ясно заявихте, че това не е записано в договорите. Е, означава ли това, че не е възможно ние в настоящото законодателно предложение за единен оздравителен механизъм, да, няма да е възможно да включим МСЕ в това предложение? И на второ място, МСЕ като механизъм за защита и подкрепа в идната година. Говорим за прегледа на качеството на активите и какво ще стане след това. Разбира се, че това е последна инстанция, последен инструмент, от който бихме се възползвали. Надявам се да не ни се налага. Но ако се погледне фонда, приложното му поле е много по-тясно от МСЕ. Фонда цели всъщност реструктуриране, а не рекапитализация. Така че връзката с участието на акционери с техни средства е много ясна и трябва да бъде записана. Сега, според съвета, 2018 година е срока. Парламента иска 2016 за един оздравителен механизъм. Срокът е друг няма ли това да доведе до голямо объркване? Може ли всички срокове да бъдат а, така различни? По първия ви въпрос не мога да кажа какво вие да включите или да не включвате в своите резолюции. Трябва обаче напълно да съзнавате какви са правните и политически пречки пред прокарването на определени идеи, които се обсъждат. Мисля, че това исках съвсем ясно да го заявя, заявя, за да няма различни иллюзии. Сега, различните срокове има объркване на пазара поради различните дати. Започва се да се разбира защо се прави това, откъде идва, но със сигурност това доведе до объркване. Що се отнася сега до ролята на МСЕ, ако ни се даде този инструмент за банкова рекапитализация, не толкова важен, защото правилата на Комисията за държавното подпомагане са описали какво означава включване на акционерите преди а, задействане на този фонд, така че мога да, да си представя как ще действат нещата, но наистина по отношение на различните дати има известно объркване на пазара като със законодател, ние участваме в тези преговори. Имате ли някакъв съвет за нас, какъв срок да сложим за прилагане? И опитайте се максимално да улесните нещата. Това би бил общия ми съвет. Зная, че има ограничения, различни становища в отделните държави членки. Зная, че е трудно да се свържат всичките тези краища в едно, но ако не е възможно да се изчистят датите, то тогава трябва да има едно много ясно обяснение и за инвеститорите, и за пазарите. Така че да съберем ли малко сроковете и датите? Това ли е вашия съвет? Поне такъв би бил моя извод от вашите бележки. Така ли е? Да, това е и нашето заключение. Пабло има думата. Шарон. Да, аз съм тук Сянка. И аз бих искал тук също да се върна към въпроса за пряката рекапитализация. Вие казахте, че вие смятате, че това е последното средство, но вие казахте също така, че, например, пряката рекапитализация на една банка изисква три пъти повече средства, отколкото подпомагане на една държава. И има някои общи правила, свързани с пряката рекапитализация, за които вие говорихте. И бих искал да ви попитам, откъде идва това съотношение три повече, три пъти повече средства, отколкото помощта за една държава членка. Благодаря ви. Да, вие сте прав, това не е посочено в насоките но това е информация, която сме събрали чрез неофициалните ни контакти с агенцията за кредитен рейтинг. Както вие знаете, ние винаги сме се стремили да получим най-висок рейтинг от основните агенции за кредитен рейтинг. Знаете, че много държави членки загубиха своя рейтинг от 3А, и, но все пак ситуацията е доста добра, защото има доста държави, които все още имат този рейтинг или имат рейтинг BB+. И това е важно, защото много банки, особено в бързо развиващи страни, няма да искат да инвестират в страни, в които, които имат качествен рейтинг по-нисък от ББ+. И правилото е, че наистина е необходимо три пъти повече капитал да се предостави като заем на банка, отколкото заем на държава. И това е факт и министрите от Еврогрупата са наясно с това, защото аз ги информирах за това и за това основните характеристики на инструмента се залага горна граница от 60 милиона. И тези 60 мили... милиарда, извинете, разбира се, се опират на капацитета за кредитиране от страна на Европейския механизъм за стабилност. И разбира се, всички искат да се запази основната функция на Европейски механизъм за стабилност, а именно да предоставя заеми за макроекономически корекции на държавите членки. И основната за това, за тези данни е нашето официално обсъждане с рейтинговите агенции. Right. Uh, thank you very much. Uh, Благодаря. Антулин Санчес, преседал от социалистите. Да, благодаря ви. И аз бих искал да посоча и да защитя ролята на парламента, така как се предвижда от договора. Вие казахте, че механизма за стабилност не е европейска институция. Да, може би формално е така, но така ли, е, че това е де-факто една европейска институция. Това е част от Европейския паричен съюз и това е една организация, която действа в интерес на общността. За това бих искал парламента да има роля при функционирането на механизма за стабилност. На второто, разбира се, необходимо е да има една мрежа за сигурност, която да бъде създадена – Это е, се повече стабилност и има държави членки, които самите те нямат такива проблеми с стабилността, но около тях има държави членки, които имат е, такива проблеми. И затова пряката рекапитализация изисква да се използват разправите на член 19. Но също така е необходимо да може да има пряка рекапитализация и от средствата за фонда за оздравяване на банките, така че да могат да се дават кредити за целите на рефинансирането. Следващия ми въпрос. В момента Испания изключва двугодишен меморандум за взаимно разбирателство. И този меморандум може да бъде приключен автоматично или по молба на испанското правителство, дали той може да бъде удължен. Изцяло съм съгласен с вас, че Европейския механизъм за стабилност е европейска институция, но от правна гледна точка това е не институция на Европейския съюз. И за съжаление, може да се твърди, че това има последици за нашите взаимоотношения. Вие също така попитахте защо ролята на защитните механизми не се опира на 19 член на договора. Нашите юристи казаха, че това не е възможно, тъй като това е твърде далеч от първоначалната цел на Европейски механизъм за стабилност и ще се изисква следователно промяна на договора но също така се опитах по-рано да кажа ясно, че този дебат започна наскоро и няма особен напредък, така че може би други юристи ще стигнат до други изводи, но поне за момента анализа, с който аз разполагам, посочва същото за Испания. Един милиард евро ангажимент за реструктурирането на испанските банки. Това решение беше взето миналата година. И в края на тази година тези средства ще бъдат отпуснати. Има ангажимент от испанското правителство и испанското правителство нееднократно каза, че няма намерение да взима повече средства, отколкото тези средства в размер на 1 милиард. И ако нищо друго не се случи, този договор тези договорености ще изтъкат в края на тази година и не вярвам да имаме други молби за удължаване на програмата или за нови средства до края на тази година. Едва ли ще се получи нещо подобно. Допълнителни въпроси, Антолин? Не, нямате. Добре. Сега Питър Симон от социалистите. Благодаря. вече обсъждахме и бихме предпочели всичко да се прави по общностния метод и тук вече видяхме, както каза колегата Гигол, че това има последствия. Аз разбирам неговата гледна точка, разбирам и вашата, но не мога да остана доволен от това. Ние трябва да обсъдим ние трябва да обсъдим начина на организиране и тук възникват основно въпросите за демократичното управление на органите. Тук става въпрос за това как трябва да се организират функциите на органите, но ако трябва да развиваме визии, трябва да можем да мислим свободно. Тук можем да мислим в посока, че че функционирането на банките в бъдеще би могло да се разглежда през призмата на Европейския механизъм за стабилност. Тоест тези изпълнителни органи, техните функции могат да бъдат съвместими с тези на МС. Тоест това е напълно съвместимо с разпоредбите на договорите. Да, вие не можете да се изкажете по, във връзка с разпределението на задачите, но с оглед на вашата функция днес, дали бихте видели трудности, проблеми при изпълнението на вашите задачи в Европейския механизъм за стабилност? Аз трябва да призная, че до някъде ви се чувствам за това разпределение на задачите. Не знаех, че комисар Барни има тази лична позиция. Да, интересно е това лично мнение, което има. Чух подобни мнения от други среди. Лично аз смятам, че няма взаимодействия, които позволяват механизма за стабилност да поеме тази роля. В момента ние занимаваме с финансиране, различни видове финансиране, операции, подобни на тези извършвани от Международния валутен фонд и ние сме доста натоварени с всичко това. Така че тук става дума за една отделна дейност, за която би трябвало да наемем други хора, които да се занимават с надзор на преструктурирането на банките. Реорганизирането на банки ще изисква отново съвсем други дейности, други хора, така че тук няма взаимодействие. Ако говорим за дългосрочен аспект, аз мисля, че ако този механизъм е включен договор, той ще стане институт на Европейския съюз. Това, разбира се, ще бъде нещо, което ще се случи след 10 години или повече и тогава може би ще има отделна институция за банково реорганизиране, така че ще има може би и един отделен орган, който да се занимава и с банков надзор. Знаем, че ЦБ нееднократно е заявял, че не иска да се занимава с банков надзор но е ясно, че в краткосрочен аспект сега ЕЦБ би трябвало да поеме тези функции и затова ЕЦБ е поела тези функции. Но така ли, че става дума за твърде различни функции. И моето лично предпочитание вече ви го споделих, въпреки че създава въпроса как да се стигне до там, до тази ситуация. Но като цяло Европейски механизъм за стабилност не е готов и не е това предназначението му в момента да поеме тази роля. По въпроса за стигане до правилната посока, ирландският отговор на това е, че може би ако не започнах оттам, щях да стигна до правилното място, ако не започнах движението оттам, откъде го започнах. Добре, сега Теодорос има думата, заповядайте. Благодаря ви. Ще се средоточа върху гърци. моля да ме извините за това. Мисля, че има значително подобрение. Преди няколко дни голяма гръцка фирма, която основно изнасяше своите продукти, реши да прехвърли централата си от Гърция в Белгия. А това е една фирма, на която се пада 15% е от износа на Гърция. Също времено те дадоха следното обяснение, че разходите за финансиране за една гръцка фирма са огромни. Това е над 4% в сравнение с това, което би платила една, гръцка фирма, извинете, една германска фирма, за да обслужва своя дълг. И през първото полугодие тази година износът от Гърция спадна. Не на последно място, поради липса на финансиране на износа. 50% миналата година от 50% е, от БВП бяха насочени за публичния сектор. Същевременно частния сектор просто загива поради разликите в лихвените проценти и по много други причини, но разликата в лихвените проценти е изключително сериозен проблем, защото не може да се поддържа економическа дейност, ако обслужването на дълга струва 10% годишно, ако лихвения процент по дълга е 10%. 28% от работната сила не може да намери работа, защото няма работа в частния сектор, който се задушава от този 10% от тези 10% лихвен процент за обслужен дълга. Мисля, че трябва да мислим за наблюдение на финансовите пазари. Това е нещо, което често се различава това, което в момента усещат обикновените хора. Нещата не стават много бързо. Първо трябва да се подобри конкурентоспособността, много економически показатели трябва да се подобрят и едва след това, след известно време, хората почват да усещат положителните промени. Просто има едно изоставане и разбира се, това е много болезнено. В Гърция нещата са особено болезнени, защото отправната позиция на Гърция беше много по-сложна в сравнение с други страни, които получават помощи, включително от Европейски механизъм за стабилност за това и корекциите са по-продължителни, по-болезнени първоначалните показатели наистина показват значително подобрение. Конкурентоспособността се повишава, цените започнаха да падат, макар и незначително. Те също падат, разбира се, известно изоставане, защото економиката не е толкова гъвкава, като например в Ирландия. Затова спадането на цените е по-бавно, но той е започнал. Фискалните корекции са наистина са много добри. 12% БВП е фискалната корекция. Разбира се, това е полезен процес, защото това засяга услугите на публичния сектор, засяга данъците и заплатите, но нещата наистина трябваше да бъдат драстични като мерки, защото трябваше да бъде нормализирана ситуацията. и условията за финансиране също са тежки, защото няма достатъчно доверие, за да може да се осигурява финансиране на частния сектор. И сега гръцкото правителство изплаща средствата, които са били забавени и това ще позволи на частния сектор да има повече оборотен капитал и да не разчита толкова на заеми, така че нещата вървят правилната посока, но все още това не се усеща от хората. Мисля си, че също трябва да се каже, че резултатите от финансирането от Международния валутен фонд и от други органи позволиха корекциите да не бъдат толкова болезни, защото е необходимо да се извършат корекции, но благодарение на финансирането от Международния валутен фонд и от други финансови институции позволи да се разпредели програмата за корекции за по-дълъг, през по-дълъг период от време и това смекчи болезнеността. Но моят въпрос беше за неравновесията между корекциите в публичния сектор и в частния сектор в Гърция, защото в момента всички безработни идват от частния сектор, а безработица е 29%. Защо има това неравновесие? Ние съдяхме, частния сектор ще успее да справи, обаче той не се справи, защото той получава повече удели, отколкото публичния сектор. Мисля си, че повечето от реформи са част от програмата за корекции, която се наблюдава от тройката и очевидно и публичният сектор в Гърция намалява и чрез дерегулиране тогава частният сектор ще може да създава работни места и да расте. Всичките проблеми, които ви описахте, са абсолютно верни и искам да ви насърча с това, че ОИСР в годишния си преглед на реформите във всички страни, и това включва и Корея, и Мексико, всички индустриализирани страни, Гърция оглавява списъка на страна, която има най-много реформи в сравнение с други страни на ОИСР. За мен това е окурашаващо, но ние знаем, че първоначално фискалните корекции и реструктурирането преди всичко са тежести, които лягат на плещите населението с реформите и това е посочено от Организация за економическо сътрудничество и развитие, че реформите наистина се случват и те водят добри резултати. Господин Клинц във Вилнюс ми беше казал, че реформите не се случват, но искам да ви уверя, че да, реформите се случват, те са факти, просто трябва малко да се изчака, за да се усети положителния ефект за обикновените хора, за населението или се имате думата. Благодаря. Бих искала да се върна към условията, които се поставят от механизма за рекапитализиране на банките. Разбирам, че първо банките трябва да успеят да справят със собствени средства и след това, ако това не се случи успешно, вие ще може да рекапитализирате банките. Обаче има също така един момент, в който би трябвало да се намеси и фонда за реорганизиране на проблемните банки. И колегата Санчес Преседо посочи, че ако вие няма да можете да засилите фонда поради това, че за целта е необходима промяна в договора, тогава как и кога ще се намеси механизма, за да се осигури капитализация? Дали ще се конкурирате с фонда за реорганизиране на проблемните банки, в сътрудничество с него? И не виждам, не разбирам в кой момент и как се осъществява взаимовръзката с фонда за реорганизиране на проблемните банки. Вторият ми въпрос. Ако сега имаме единен механизъм за надзор, той вече съществува, аз разбрах, че това ще позволи на механизма за стабилност да интервенира без да има гаранции от страна на правителството на държавата, в която се намира банката, защото сега има вече един надзорен орган. Но тогава, когато зададох въпроса си, разбрах от вашия отговор, разбрах, че правителството трябва все пак да има някаква роля като гарант и защо трябва да изпълнява функции. Да, по първия ви въпрос. Не всички подробности са все още известни, затова министрите от Еврогрупата решиха да не финализират насоките за рекапитализация преди да се финализират други документи и насоки, затова изчаквам да бъдат финализирани тези насоки. Предполага се, че държавите, правителствата ще трябва да се намесят, за да могат банките да бъдат платежоспособни, така че Европейски механизъм за стабилност няма да инвестира в неплатежоспособни банки, т.е. ще има един минимален праг за капиталов коефициент от 4,5% трябва да бъде постигнато преди да се задейства Европейския механизъм за стабилност. Те ще се намесва при минимален регулаторен процент 4,5, но най-вероятно дори процента ще бъде по-висок за намеса на механизма за стабилност, може би 9%, но така ли че подробностите те първа се изчистват и разбира се, ние не искаме съперничество, защото в крайна сметка това означава пилене на пари от публичния сектор, така че през следващите няколко месеца ще се работи по тези въпроси. По втори въпрос е за прякото подпомагане на банките, не, няма да има гаранция от държавата, ако това се използва като средство за като последно средство ще има пряко инжектиране на средства в една конкретна банка, без да се ангажират правителствата, защото идеята беше да се е, разкъса връзката между правителствата и банките и за това не би имало никакви положителни резултати, ако се използват гаранции от страна на правителствата. Вторият ми въпрос е за ситуацията в страните в бедстващо положение, не банките. съм доста по-малко оптимистично настроен от вас, но се радвах да изслушам вашата оптимистична гледна точка. Мога ли аз да направя заключение от това, което вие казахте, че в Португалия и в други страни няма да бъдат необходими програми за подпомагане или програми за спасяване, и Португалия може да тръгне по същия път, както Ирландия, и да проведе преговори за някаква предпазна линия, която да позволи да се излезе от сегашната ситуация. И вторият ми под въпрос, има ли връзка между вашите искания за фонда и методите на работа на тройката? Дали сте обсъждали с тройката? Дали препоръките могат да бъдат подобрени защо те не са преработили в някои страни. Видяхме, че препоръките бяха довели до твърде различни резултати от това, което беше очакването. Надявам се, че това, което вие наричате мой оптимизъм е реализъм. Надявам се, че ще се окажа прав. И така отново, като разглеждаме ранните показатели, виждаме, че в Португалия има напредък. Не, не, процесът не е завършен. И, както вече казах, хората още не усещат напредъка, но и по текущата сметка, дефицита, по текущата сметка, той беше огромен в Португалия, сега вече изчезна. За първ път от много години в Португалия има бюджетен излишък. така че аз го осъзнавам, за съжаление още хората не го усещат. И следващата година, когато програмата може би да изтече, може би ще изтече, може би нещата ще се променят. Разбира се, много неща зависят не само от това какво се случва в Португалия, но и какво се случва в съседните на Португалия страни. Така че е, нещата до голяма степен са в ръцете на правителството на Португалия и аз е, разчита много на правителството и на реформите, но много е трудно да се каже точно и никой не би могъл да каже много точно какво ще случи следващата година. Това не би било сериозно. Дали ще има различни инструменти? Мисля си, че просто има смисъл да изчакаме. Сега за взаимоотношенията с тройката. Вие знаете, че тройката отговаря за преговорите, свързани с условията за финансиране за тези страни. Ние не отговаряме за конкретните мерки. Ние обикновено посещаваме страните заедно с мисиите на тройката, защото ние трябва да обясним дали можем да осигурим финансиране или не, какви ще са етапите на финансирането. Но ние нямаме ролята на някой, който взима решения за корекциите, за това, кои структурни реформи са по-важни. Понякога можем да имаме нашето мнение, особено когато става дума за банките, ние можем да дадем нашето мнение, но поставянето на условия е нещо, което е в задължение на тройката. Ще запълня оставащото време, като дам думата на себе си и Нани. Само един кратък въпрос. Вие споменахте във вашето водно слово, че, например, Ирландия успя да подобри положението си на пазар на облигациите, като постигна 4%. Тоест това означава, че заемите за Ирландия ще бъдат по-ефтини, отколкото това, което ще, тя ще трябва да изплаща за средствата получени от ASF. и знаем, че там също са извършвали корекции. Тоест, моята идея, е, че би трябвало да се плаща само разходен, а не и да се плаща някакви наказателни суми. Да, за това беше създаден този инструмент преди 3,5 години. Първоначално той беше добавен. А, нещо като обезкуражаване за използването на ИСФ но Еврогрупата осъзна, че основният проблем е устойчивостта. И, и тъй като с ниски разходи може да се постигне устойчивост, сега ни определяме лихвите за държавите, според други правила също има и такси за покриване на административните разходи. Това обаче е различно защото средствата се ползват понякога с отрицателни лихвени нива и държавите могат да извлекат полза от това. 3-5 годишните облигации се различават по отношение на лихвените нива 3,5% понякога, но това варира от ден за ден. но това е много под нивото на финансиране на Ирландия. Тъй като и краткосрочно финансиране в Ирландия е много по-ефтино, но мисля, че лихвените нива са доста изгодни за Ирландия, е много по-изгодни, отколкото за Португалия и Гърция, които се сблъскат с много по-високи разходи. Международният валутен фонд прилага лихвени нива от 3%, така че ние сме много по-ефтини. Тъй, че а, ползата да се вземат пари от нас е значителна. Може би трябва да се упражни известен натиск. А, а, на нас не ни хареса този наказателен елемент. Свен. Благодаря, Шеран. Имам още един въпрос относно концепцията за издължаване на дълговете. По отношение на Гърция, но също и другите програми могат да възникнат въпроси как ще бъде изпълнявана тази концепция. Институтът за световно стопанство в Киев определя барометър на дълговете. Ако Гърция има растеж от 2%, ще, ще, ще бъдат нужни 14% от БВП. Но тя все още ще се нуждае от 10% излишък от БИП, от брутния вътрешен продукт. Такъв излишък не е имало там от много отдавна, да не говорим за западните економики. Тоест, Та, това не нарушава ли концепцията за издължаване, тъй като и вие самите сте го регламентирали? И какво следва от това? Какво следва от това за а, а, оценката на кредитния рейнинг? третин, когато се предоставят кредити? Какво означава това за концепцията за издължаване? може, това означава ли, че процедурата за обявяване на несъстоятелност ще се удължи? По същество, как ще се отрази това на програмите? Няма ли Гърция да се наложи да пести, да пести повече? Има обаче и трета възможност и това е облагането а, на, с имуще, на имуществото с данък. По този начин кредитния рейтинг може да бъде възстановен. Според вас този трети елемент дали може да бъде включен в дебата за реформите в държавите в криза? Концепцията и как да се постигне устойчивостта много труден въпрос. Да, от економическа гледна точка е, няма лесни отговори. Отчасти, защото има голяма несигурност, дадохте пример, 2% е, растеж, 4% растеж, това има, е, това има разлика. И не, и, и не знаем за 10 години как ще се развият нещата в тези държави. Няма сигурност по отношение на прогнозния растеж за десетилетието. Но се налага все пак да го направим. Не из... не знам дали а, искам да използвам точно думата за удължаване на процедурата по несъстоятелност. А, да, възможно, но все пак нека да не ги смесваме. По отношение на описанието трябва да посочим ясно че тук изобщо, че трябва да има съответствие по отношение на имущественото салдо. Както казах, е трудно, но това означава, че никой не е сигурен. Международният валутен фонд, ние създаваме сценарии за устойчивостта. Има една, един основен момент, който често се пренебрегва и който според мен е пренебрегнат от този институт в Киев. Има голяма разлика между нивото на задълженията, дали те са 10% от БВП, което често е цел за тези държави, дали след 10 години няма да бъде 13% от БВП. Това възни... повдига въпроса на какво лихвено ниво се предоставя финансиране. Да, има голяма разлика дали е държ, държава като Гърция трябва да финансира нивото на дълга си по пазарни лихвени нива. Може би така е 8%, но с времето може да падне на 6% или пък като Ирландия, която трябва да ни плаща по 2%. А ние финансираме за 30 години. Има голяма разлика. Ако лихвените нива са толкова ниски, то тогава и, и срокът на кредита ще бъде по-дълъг. Това, което правим за Гърция е по едни облегчени условия. На това ниво, за толкова дълъг период от време, много по-дълъг от срока, на който и да е кредит на МВФ, тази устойчивост може да бъде постигната. Признавам, че въпросът е труден, няма единна методология, която да казва да, това е правилният подход, никой не може. Е, е, е, никой може да каже дали Гърция ще стигне 120% от БВП през 2020 или 2022. Никой не може да го каже. Няма методология, която да може да гарантира това. Но ако погледнем обстоятелствата, това, което ще подпомогне държавите, получаващи кредити от нас, е са ниските разходи. Това дава сигурност, че реформите трябва да продължат и че те ще могат да постигнат целта за устойчивост. И накрая, заповядайте. Благодаря, Шаран. Позволете ми да се върна на е, по-успешни въпроси. Първо искам да подчертая, че ние оценяваме условията за кредитиране, които са предоставени на Гърция. Но искам да се върна това, на което попита колегата Килакакис. Вие посочихте най-важното предизвикателство пред Гърция, т.е. възстановяване на конкурентоспособността. Напълно сте прав. Но в, в момента това не може да се усети от гражданите. Е, структурните реформи е, изискват време, за да може да се усетят ползите от тях. А стартовата точка на Гърция беше много трудна. Независимо от това, въпросът е, не е кога ще можем да а, видим напредък и той да бъде усетен от гражданите, а как трябва да, а из, как да избегнем по-нататъчно влушаване на положението. А подходящо финансиране за частния сектор означава такова, което да позволи на големите фирми да останат в Гърция, а да не се, месят седалищата си. Тоест, те трябва да могат да намират финансиране в Гърция при нормално лихвено ниво. Иначе сме изправени пред риска от влушаване. Това, кое е, фирма Виохалко, тя покрива 15% от а, е, износа. Т.е. трябва да подобрим конкурентоспособността, трябва да засилим експортният е, сектор, а не да го поставяме в положение да не може да намери подходящо финансиране. Рисковете да се създаде по-лоша ситуация от настоящата е много сериозен. Проблемът, който описахте, е реален. Има два елемента, два важни елемента в, в, в програмата за а, адаптация на Гърция. Първият е, е реконстру... Е, реорганизацията и рефинансирането на гръцките банки. И това е част, 50, част от е, отпуснатите кредити на гръцкото правителство. 50 милиарда бяха отпуснати на гръцките банки. Това беше част от програмата за реорганизация. А, съответно, паз, пазарите бях, а, извинете, средствата бяха отпуснати от ЕСФ. То, а, парите стигнаха до а, няколко големи гръцки банки кои, за тяхното рефинансиране и съответно те да могат отново да финансират развитието на економиката. Това е важна стъпка за възстановяване на по-нормални условия на финансиране в гръцката економика. Много важен елемент, също част от програмата за реорганизация. Гръцкото правителство в момента а, а, възстановява средства в определени а, области. Това може да доведе до определени проблеми и пропуски в економиката, защото може да се наложи а, гражданите да вземат по-големи кредити от банките, за да разплащат задълженията си. Мисля, че през тази година 70 милиарда бяха върнати. Това не е краят. Все още има задължения. Ако това продължава, това ще донесе голямо облегчение в а, а, компаниите, които предоставят услуги на гръцкото правителство. Тоест, банките ще могат отново а, да а, дават кредити, за да може правителството да прекратява задълженията си. Okay, thank you very much. Um, that was very useful. Благодаря. Бе, дискусията беше много полезна. Сигурна съм, че а, всички искаме да превърнем вашето присъствие тук в редовно и да ви включваме по-често в нашия дневен ред. Европейският механизъм за стабилност ще продължи да играе голяма роля в осигуряване на стабилността на еврозоната и стабилността на европейските банки в бъдеще. Благодаря и ще се видим след обед.